Дами и господа, започваме с съобщения. Предвид консултативната комисия, свързана с турмоза върху парламентарните асистенти, след като разгледахме писмените изявления на засегнатият депутат, беше решено да се наложи наказание на Мария Родригеш съгласно съответните членове от правилника. Засегнатия депутат вече е информиран съгласно член 167. Тя може да обжалва пред бюрото на парламента. и прилагането на наказанието ще бъде спряно, докато тече процедурата в в бюрото. Така че давам думата на комисаря. Добро утро, господин председател, почитаеми депутати. Преди 20 години комисията възприе първата си стратегия за ендокрините нарушители. Можем да се гордаем с постигнатото от тогава. Днес отчитаме е, днес не сме признати като един от водещите фактори в е, борбата с тези нарушители. От 1999 година ние сме ограничили употребата и спасението на много такива. Освен това сме определили критерии за откриване на такива нарушители в, и съответното законодателство относно пестицидите. Освен това финансираме научно-изследователски дейност на международни организации и подпомагаме такива. Това обаче не е достатъчно тези вещества си остават е, е, сериозен проблем и е, тревожат гражданите. Не можем да се успокоим с постигнатото, да заводим с постигнатото, трябва да ускорим работата. Ето защо през ноември комисията прие цялостно комунике съобщение за нарушителите което означава, че ние е, продължаваме да се ангажираме с защита на гражданите и околната среда и е, се ангажираме да работим е, по в, и по тази линия, когато работим за критериите по пестицидите и биоцидите. Разбира се, всичките ни действия трябва да почиват върху научни факти и принципа на предпазливост. Три цели имаме първо да сведем до минимум излагането на хората на тези дисруптори, второ да ускорим научните изследвания и трето да е, насърчим един активен диалог с всички заинтересовани страни. Комисията е набелязала е, пълен комплект от действия със съответни срокове. Това е изложено в нашето съобщение и с удоволствие трябва да заявя, че започнахме работа по всички от тях. Е, проверката за е, пригодност е, ще започне през първата половина на 2020 с, след публични консултации за тази година. Тази година смятаме да организираме и първото заседание на годишния форум на заинтересованите страни и да започнем един, да пуснем, да задействаме портал в интернет. Почитаеми депутати, знае, че някои от вас са разочаровани от идеята за проверка за е, пригодност. Е, трябва да ви веря, че не само се опитваме да е, прехвърлим, да хвърлим прах в очите, а сме се ангажирали наистина да работим в това отношение, защото смятаме, че този, тази проверка ще ни даде възможност да формулираме по-добри политики. Комисията е, е наясно, че ще трябва да има последователност при третирането на тези вещества. Но преди да предложи промени в законодателството, е, трябва да видим дали е, какви промени са необходими. Различното третиране на тези вещества не значи непоследователно такова. Вече сме е, направили някои полезни е, оценки, никой от тях обаче не обхваща всички актуални проблеми ще трябва да разгледаме някои проблеми в е, хоризонтален характер, например, е, критериите за идентифициране на тези е, ендокринни нарушители и съответно последствията. Този, тази проверка за пригодност именно ще запълни тези празноти и ще помогне да се регулират, регламентират продукти, които се използват в ежедневието на потребителите, включително най-ценните. Например, имам предвид законодателството по игра, за играчките, козметичните препарати, е, и други е, такива. Е, бих, искаме да приключим бързо с тези действия, за да може новата комисия да може да взема информирани решения. Преди да приключа, няколко думи ще кажа за значимата работа, която службите на комисията извършат ежедневно, за да прилагат политиките. Е, в, е, относно ендокрините нарушители. В много случаи е изключително важно това, тъй като трябва да защитим уязвимите потребители. Например, ние е, определяме вече приоритетите е, и потенциала за бърза оценка и последователни регулаторни действия в областта на козметичните препарати, а също така по отношение на храните е, работим възоснова на на а, е, научни изследвания по отношение на фенол А и а, е, съм убедена, че ако напредваме последователно във всички политически сфери, ще постигнем общите ни цели. Очаквам да чуя какво имате да кажете по въпроса. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще е, изслушаме политическите групи. Първо за НП, госпожа Гърлинг, 3 минути. Благодаря ви. Днес се изказвам от господин Гизеке, който не може да дойде. От името на НП искам да изразя шир... подкрепа за предложението на парламента. Съгласни сме с целите, а именно – комплексна рамка на Европейския съюз за веществата, смущаващи функциите на ендокринната система. Много са областите, в които има нужда от работа. Може би а, определено има нужда от ускоряване на темпото на валидацията. Приемам казаното от комисията за проверката за пригодност. Ние се притесняваме от темповете. Не бихме искали този въпрос да остане без внимание. Има нужда от инвестиции в, е, в научни изследвания върху веществата, използвани в е, смеси. Тук има консенсус. Тази седмица депутатите използват последните си изказвания в тази зала. Много казаха, това е последното ми изказване, но нека да кажа, че като британски депутат в Европейския парламент искам да спомена едно нещо за Брексит и връзката му с тази тема. Брексит ме научи на много неща. Той ме научи на това, че не бива а, да, да се подавам на идеологически съображения. Трябва да сме внимателни, когато проявяваме пристрастие и когато се водим от чувствата и вярата си, а не от емпиричните данни. Това може да доведе до много вреди и в, в, в, в в бъдеще е трудно да, да промениш нещата. Каква е връзката с ендокринните нарушители? Ами, връзката е, че има много идеологическа истерия. И изменение едно е, първи, е много добър пример. В НП няма да го подкрепим. Там се призовава за действия за едни и същи действия, както за доказаните нарушители, така и за онези, за които има предположения. Това е твърде бързо и не се основава на нужни данни. Второ, казват ни, както в Брекси, да не слушаме експертите. Ами точно това трябва да правим. Нека да обръщаме внимание на критериите и да ги оценяваме по спокоен и системен начин. Общо взето можем да подкрепим тези изявления. Не подкрепяме измененията и се надяваме, че през следващия мандат ще се постигне напредък. Сега госпожа Дали от името на солиста и демократите. Благодаря. Отлагането на предприемането на конкретни мерки за регулиране на ендокринните нарушители е нещо, което не можем да си позволим, защото тези химикали съществуват, те са част от много материали, които използваме. Например, опаковките, детските играчки и прочие. Трябва да премахнем опасни вещества, особено които нарушават функциите на ендокринната система, но трябва политическа воля и конкретни действия за това. Считаме, че Европейската комисия прави твърде малко и твърде късно. Ние имахме стратегическа рамка, но все още липсват конкретни действия, за да се гарантира пълна закрила за човешкото здраве и околната среда. Казваме го, защото дори с стратегията изключваме козметичните препарати и играчките, а това води до една фрагментация и от множество национални стандарти. Това не е добре за потребителите, които не знаят каква защита могат да очакват. Това е лошо и за производителите, които страдат от различни стандарти. Ние се нуждаем от европейски действия да поставим човешкото здраве и околната среда на първо място. Европейската комисия очакваме да разшири обхвата, да се включат материали, козметични материали, опаковки за храни, детски играчки. Ние искаме една правна рамка, която да защитава гражданите ни. Искаме хоризонтална дефиниция за тези вещества, които нарушават ендокринната система. Читаме, че хората трябва да знаят, че тяхната среда и продуктите, които използват, не са вредни за здравето им. Призоваваме Европейската комисия да отчете резолюцията на Европейския парламент и нашите основателни притеснения. Трябва да се сложи край веднъж за винаги на веществата, нарушаващи функцията на системата. Благодаря, господин, госпожа Рис. Благодаря, господин председател. От 20 години се е, работи по въпроса за тази европейска рамка за ендокрините нарушители. Тя се разви междувременно. Е, трябва да. Е, опитахме се да установим какво е въздействието върху е, хората, върху околната среда, какви са последствията за здравето на хората, канцерогенни са някои от тях, свързани са с размножителните функции. Вече от 2013 този проблем става световен. Ние сме доста изостанали в това отношение. Е, е, комисията се бави. Е, четири години след първите стъпки тя не е напреднала особено и тази нова стратегия все още е куца в много отношения. Например, самата дефиниция на еднокрините нарушители се отнася до фармацевтичните средства, но днес 80% от излагането на тези вещества е чрез хранителните продукти. Всички тези материали, е, които, в които хранителните продукти влизат в контакт. Става дума е, при козметиката е същото. Е, осем вещества са изброени възоснова на европейски данни, но има хиляди изследвания и всъщност само 90 такива са открити в Франция. Така че трябва да се ускори работата с тестовете за разкриване, откриване на такива вещества. В Франция, Швеция и другаде вече са започнали законотворчество в това отношение трябва да има обаче е, хармонизация на европейско равнище в тази посока, за да се защити човешкото здраве и околната среда. Е, трябва да действаме и по-бързо, и по-енергично. Благодаря, господин председател. Сега е, госпожа Конечна за две минути и половина. Благодаря, господин председател, колеги, госпожо комисар. Жалко е, че ние отново трябва да обсъждаме тези вещества. Със своето бездействие комисията излага на опасност живота и здравето на цяло поколение. От 1999 година, след първата стратегия на комисията, ние просто губим време. Не сме свършили много работа, както казахте. Не успяхме да приемем мерки за намаляване на изложеността на гражданите на тези вещества. През последните 5 години комисията не е направила абсолютно нищо, въпреки че беше опрекната от съда. Тези дизруптори са навсякъде в храните, в упаковките, в козметичните продукти, дори и в играчките, които даваме на децата си, няма научни съмнения относно вредата от тези вещества. На производителите дадахме достатъчно време да намерят решение. Разбира се, те не са намерили такова. От друга страна, това, което ние открихме е, че те манипулират научните данни. Очевидно това е въпрос, който трябва да бъде огледан много по-внимателно. Тези вещества трябва да бъдат регулирани много по-внимателно, както карциногените и мутагените. Тоест има нужда от нормативи във всички сектори. Те трябва да бъдат премахнати изцяло за определен период от време. Затова е необходимо задължителни критерии за изпитанията и разрешенията, както с мутагените и карциногените няма граница на безопасна изложеност. Границите, с които имаме за бисфенол А, са твърде високи. Научните изследвания говорят за вредното въздействие на бисфенол А при много по-низко ниво на изложение. Колеги, моля ви, подкрепете резолюцията. Внесахме 7 изменения които според нас изразяват нетърпението на парламента и това, че е сърдит на бездействието на комисията. Макар и да приемем още една критична резолюция, няма да е достатъчно. Госпожа Ривази. Благодаря, госпожо комисар. Виждам, че по време на този мандат пропуснахме възможността да направим нещо по отношение на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система. Това е световна заплаха. Има хиляди научни публикации, които посочват, че има хронични заболявания, свързани с ракови болести, болести на щитовината, железа и прочие. Някои твърдят все още, че се преувеличава, но всичко това може също да влияе и върху метаболизма на децата. Вие, Европейската комисия, какво правите? Просто губите време. Честно казано, вие самата казахте, че през имаше стратегия и какво беше направено през всичките години на нейното действие и трябваше да се сезира Съда на Европейския съюз, за да й каже той на Европейската комисия да се върши работата. Аз като парламентарист трябва да кажа, че ние държим на защитата на здравето на европейските граждани. Но какво предлагате? Казвате, че трябва да използваме принципа на предпазните мерки и прочие но когато чета доклада дите, които са публикувани, вижда, че има увеличаване на изложеността на тези вещества сред бременните жени. Тоест не е предприето нищо конкретно. Това, което предлагате, не е достатъчно. Няма дори общо хоризонтално определение за това какво представляват тези вещества в козметичните материали, в опаковките, в играчките, както е при биоцидите и пестицидите в РИЧ. Трябва да има тестове за оценка. И това трябва да се отнася при всяко искане за авторизиране за пускане на пазара на дадено вещество. Така че нека комисията отново да възприеме тези предложения, които направи Европейският парламент, за да се сложи край на тези ендокрини нарушители, както беше в случая с канцерогените, мутагените и токсичните вещества. Благодаря. Комисарите има думата за отговор. Господин председател, Читаеми депутати, благодаря ви за изказванията. Близо 20 години след първата стратегия на комисията, е, тези нарушители си остават е, сериозен проблем и е тревожат гражданите, както посочихте вие. И макар, че напреднахме в по-доброто разбиране и управление на едокрините нарушители, съгласна съм с вас, че заедно е необходимо да е, засилим е, и интензифицираме работата си. Както бе казано вече, службите на комисията започнаха да работят по различни е, действия по стратегията миналата година. Същевременно ще засилим прилагането на политиките ни за борба с за ограничаване на тези нарушители. Е, разчитам на подкрепата на парламента, за да ни помагате да продължим да защитаваме гражданите, околната среда е, и е, вътрешния пазар да предоставя стоки за гражданите, които са безвредни. И накрая, позволете ми от името на моя колега комисария Докайкис и от мое лично име да ви пожелая е, всичко най-хубаво и успех в е, начинанието ви от тук нататък. Благодаря, госпожа комисар. Получих е, едно предложение за проект за резолюция в заключение на този дебат от групата на НП, от социалисти и демократи, от ЕКР, от АЛДЕ, Зелените и ГУЕ. Приключваме по този дебат. Днес по-късно ще се гласува. Сега следващата точка от дневния ред е, е доклад на госпожа Клуне, Среда за европейско морско обслужване на гише. Давам думата на докладчика за, една минута, за 4 е, минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. А, мисля, че за всички нас това досие е много положително с чудесно сътрудничество по създаване на среда за е, европейско морско обслужване на едно гише. Това ще улесни работата на европейските пристанища и когато един кораб посети пристанище, той ще трябва да предостави стандартизирани данни. В момента е, изискванията са различни. Дори и в рамките на една страна е, изискванията към стандартите и форматите на данните са различни. Целта ни е да улесним търговията, да се повиши ефективността. Мисля, че в резултат на посещенията на пристанищата успяхме да видим докъде са стигнали. Някои са напреднали, други не толкова. Но идеята е всички европейски пристанища да е, бъдат на едно ниво е, чрез създаване на система за обслужване на едно гише. Е, искам да благодаря на комисария за отделеното време, благодаря и на румънското председателство. Едно от първите ми заседания в Европейския парламент беше с представители на Европейският сектор корабоплаване и сега много се радвам, че мога да направя нещо, което да е полезно за тях. Сега вод... ни с... постигнахме споразумение с САЩ и с Канада. Това ще бъде полезно за бизнеса и за потребителите. И така. Това досие е полезно за всичко, оптимизира се системата, създава се единно гише. Всяка година има над 2 милиона посещавания на пристанища ще, с новата система ще се улесни дейността на а, корабните оператори. Ще се облегчи административната тежест. Ще съкратим наполовина времето за даване на сведения. Има няколко, имаш няколко конкретни въпроса, на които обърнахме внимание. И има, първо има пристанища, които вече са постигнали добро ниво. Ако възникнат потребности от допълнителна информация, тези потребности могат да бъдат съвместени с изискванията. Много е важна, много е важна е, идеята за технологична неутралност. Докладчите в сянка също ще се изкажат. Също така е много важно да знаем кой е направил промените и да, и да ги проследим. И така, работата беше много плодотворна и очаквам следващия етап на изпълнението. И също така се радвам, че ще намалим времето за даване на сведения от корабите. Благодаря докладчи. Госпожо комисар, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, комисията е много доволна, че законодателите постигнаха политическо споразумение по този регламент, с който се създава Европейска морско обслужване на едно гише. Сега най-сетне ще можем да отговорим на отдавнашното искане на този сектор за пълно хармонизирана среда за предоставяне на информация в всички пристанища на Европейския съюз. Искам да поздравя госпожа Клун, както и комисията Тран и докладчиците в Сянка. Радвам се, че всички вие сте тук за вашата работа, за усилията, които положихте, които дадоха възможност да се постигне бързо и плавно до споразумение. Днес операторите харчат между 1 и 3 часа при всяко посещение в пристанище. Сега ще се съкратят с новите правила до 60% часовете, прикарвани в предоставяне на информация. Това ще доведе до над 2 милиона спестявания. И това ще доведе допълнително много по-големи спестявания на дългосрочна основа ще бъдат интегрирани съществуващите национални гишета за обслужване в една обща система. Новата среда също ще допринесе за споделяне и за повторно използване на информацията, като се прилага принципа веднъж само. Докладите от корабите трябва да бъдат еднакви, независимо от пристанищата, в които акустират. Цялата логистична мрежа ще се възползва от по-ефикасния поток на информация. Корабният сектор счита този регламент за един от най-важните за подобряване на оперативната ефективност и намаляване на административната тежест – и вече изразиха своето задоволство от компромисния текст. Читам, че компромисният текст не само отговаря на исканията на трите институции и на морския сектор, но и е от полза за цялата логистична мрежа, като се насърчава цифровизацията, по-ефикасен поток на информацията, което разбира се допринася за по-добра конкурентоспособност, и пълно интегриране на морския сектор в многомодалната система. Благодаря. Сега от името на политическите групи давам думата най-напред от името на НП на господин Ван де Камп. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Благодаря на докладчика за доклада по този доста сложен проблем. Рационализирането на транспортния сектор е нещо важно и целта е всъщност да доведе до една по-ефективна, по-изчистена, ясна система. Е, това обслужване на едно гише, да използваме този е, чудесен израз, означава е, предаването на информация и съобщаване при е, акустиране на е, кораби в дадено пристанище. От тук са обединени редица елементи в този доклад. Честно казано, директивата от 2010-та не бе успешна. Ето защо комисията предложи нова директива която ще доведе, надявам се, до повече така е, уеднаквяване на, на е, критериите, повече яснота. Е, важно е тук и връзката между отделните системи особено така наречените системи за, на пристанищните общности. Как работи това на практика? Надявам се комисаря да направи така, защото тази директива да се прилага е, съответно. Е, господин председател, това е последното ми изказване на този парламент. Благодаря на всички за е, взаимодействията, за хубавото сътрудничество на вас, на господин Теличка, госпожа Булч и на всички колеги. След така след малко за гласуването залата ще се напълни. Сега е доста празна и не можахте да получите наистина така овации от цялата зала, но мога да отговоря от името на много колеги, че беше за удоволствие да работим с вас. Сега господин Флекенштайн за две минути и половина. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря на докладчицата и докладчицата в Сянка, моите колеги и на комисията за доброто сътрудничество по това досие. Основната цел на този е, регламент е да се регламентира управлението е, администрацията. Е, постигнем тази е, цел. Това означава по-малко бюрокрация за корабособствениците, за лоцмани и така нататък. Упростяват се в значителна степен взаимоотношенията между операторите и пристанищата администрация. Предвижда се и добро обучение на сътрудниците по пристанищата, които трябва да бъдат запознати с тази нова система, за да може да функционира тя добре. Знаете, че едно добро функциониране на пристанищната администрация означава, предполага и добро, добре квалифицирани кадри, работещи там. Това ще доведе до подобрение. През последните пет години е, някои неща бяха постигнати, например пакета за пристанищата, който е, след няколко седмици трябва да почне да се прилага в държавите членки. Той ще е, доведе до либерализация, е, финансова прозрачност и е, мисля, че в е, тази директива е, за е, разтоварването на отпадъци ще е, всъщност е, помогнем и за подобряване на околната среда. Е, благодаря на всички за доброто сътрудничество, но нека да се похваля и сам. Ние наистина допренесахме до това е, да се засили конкурентоспособността на, на, е, в този сектор в европейски план, което е важно. Благодаря. Сега за Алде, госпожа Майснер. Благодаря. Господин председател, госпожа комисар, колеги, е, за мен днес приключва един етап, не само като депутата, защото 2009 е, започнах да работя в Комисията по транспорт е, и тогава с белгийските колеги ние така продължихме върху, стъпихме върху работата от пред нашите предшественици за цифрово, цифровизацията на, на пристанищата, Междувременно видяхме, че нещата не функционират добре, поне в Германия е така. Сега значителна стъпка напред сме е, предприели е, в цифровизацията на пристанищната е, администрация и работата й. Е, мисля, че това е, е нещо положително. Всъщност, Кнут от не ми взе думите от устата. Аз исках да кажа, защото аз съм от Северна Германия и наистина в този законодателен период свършихме много за сектора корабоплаване. Като започнем с този доклад, след това моите е, мой доклад, пък и доклада от днес. Мисля, че е, в този е, законодателен период постигнахме много за пристанищата. И сега използвам последното си изказване да благодаря на всички. Радвам се, че малкото, мал, малцината, които са тук сега, между нас е, някакси е, през тези пет години е, имаше едно взаимно доверие и е, се радвам, че парлам, Европейския парламент е една демократична институция. С удоволствие работих тук е, и се радвам, че е, Виолета Болч, като нашия комисар е сред нас днес, пък и, и е, наш, моя стар колега от Комисията по транспорт председателствува. Благодаря на всички. Е, надявам се да е, има успех тази, това досие. Уважаема колега, това, което казах за господин Ван е, Декамп, е, въжи с пълна сила и за вас. Е, трябва да кажа, че вие ще ни липсвате. Преминаваме към следващия оратор от името на СПД, госпожа Сеймор. Господин председател, благодаря ви. Да, докладът е важен, защото е положително да се рационализира процеса на подаване, на даване на сведения. Това, което ме притеснява е съхранява съхранението на данни и наблюдаване и следенето на използването им. Е, хармонизираното предаване на данни едва ли е, ще бъде полезно за пристанищата на Обединеното кралство. Повечето от тях са частни. Е, лич, за себе си мога да кажа, че може би това ще бъде последната ми реч. Използвам тази възможност да благодаря на всички служители, в това число и на много търпеливите шофьори, които, които са изключително учтиви и любезни. Винаги ще защитавам правата на онези от вас, които подкрепят идеите за Европейски съюз, ако това е желанието на страните ви. Мнозина не разбира, защо Обединеното кралство иска да напусне този проект. Е, това, което мога да кажа е, вслушайте си, намерете начин да бъдете добри а, съседи и партньори, тъй като партията на Брексит вече е на първо място в сондажите. Благодаря, колега. Пожелавам ви всичко най-добро. Следващият оратор е госпожа Питикайнен. Това е изключително важно за функционираща економика в Европейския съюз. Така че всяко нещо, което може да се направи за подобряване на дейността в корабоплаването, би допринесло за цялата економика. Искам да благодаря и на комисията, и на докладчика за отличното ни сътрудничество. Това ясно показва какво означава, когато Европейският съюз прави повече заедно как се спестяват разходи, как се подобрява използването на капацитета на пристанищата, например. Това показва и какво означава цифровизацията на практика и прилагайки цифровизацията в предоставянето на информацията, в контрола, могат също да бъдат спестени доста средства и да се подобри качеството. След тези думи на благодарност искам да кажа още нещо. Зная, че европейските пристанища вече са в голяма степен екологосъобразни, когато се сравняват с тези в други части на света. Но трябва да имаме ясни изисквания към тези пристанища, как да се използват материалите многократно, например, вместо да се изгарят, да бъдат рециклирани, как да се подобри електронното наблюдение, за да можем да следим, че флотите ни действително спазват екологичното законодателство. Що се отнася до отпадните води, например, и също различните отпадъци, които се оставят на пристанищата. Всичко трябва да се рециклира. Следващия оратор Демонте. Благодаря, господин председател. С навлизането на новите технологии се променя всичко, в това число и мобил, мобилността. Нека да приемем предизвикателствата, за да бъде Европа лидер данните, сведенията, които трябва да се дават, са многобройни при посещение на пристанище и за това е хубаво да има един интерфейс за тези декларации. В момента липсва хармонизация между държавите членки, което води до административи тежести за операторите тази тежест трябва да се намали и това ще подобри оперативната съвместимост и в крайна сметка ще се повиши ефективността а, на дейността. Благодаря на служителите и на секретарята за чудесната дейност. Ние сме а, Европа на нациите и за това искам да се обърна към, а, към всички, като им кажа довиждане на техните езици. Разбира се, фриолана не само родния ви език, но и чудесно вино, което аз много обичам. Господин Либератски имате една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. В Чечен и на други места ми задават въпроси какво да очакват. Отговорът е ясен – ние ви предлагаме на вас, както и на рибарите, следното. Една унифицирана система, както за пристанищата, така и за корабите. Предлагаме една интегрирана система на ниво Европейски съюз. И се надявам, че това ще доведе до по-малко бумащина, по-малко бюрокрация по този начин и така ще достигнем нива, които са удовлетворителни за всички. И така по-малко бумащина, повече закрила. Аз също искам да благодаря на господин Ван Декамп, който вече не е в залата. Искам да благодаря на госпожа Майснер, на господин Флекенштайн. Благодаря и на те, Павло, за отличното ни сътрудничество. Благодаря и на вас, госпожо комисар, за тези пет години, които прекарахме заедно. Благодаря ви. Благодаря от името на комисията Тран, както и на бюрото. Желаем ви всичко най-хубаво. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. В момента корабните оператори трябва да попълват различни декларации всеки път, когато корабът посети пристанище. Липсва хармонизация в форматите за даване на сведения. Това води до повишаване на административната тежест. В момента всяка година служителите посвещават посвещава 4,6 милиона часове на попълване на декларация. Единната декларация ще доведе до чувствително намаляване на тази тежест и в крайна сметка ще се улесни търговията и ще се модернизира морския транспорт. С този регламент се създават условия за спазване на принципа на едно гише, така че корабът да подава на едно, на, на едно пристанище една декларация. Благодаря. Благодаря, господин Капуто. Приключихме с, с списъка на ораторите. Преминаваме към спонтанните изказвания. Тук нататък няма да се приемат заявки за изказване. Първи е господин Фария. Благодаря, господин председател. Технологията бързо се променят и наистина трябва да е, действаме бързо, за да останем на водещи позиции. Ние предприехме с това значителна стъпка към хармонизиране правилата и нормите на е, докладване на е, пристанищата и улесняваме всъщност работата на акустиращите кораби и на пристанищната администрация, именно чрез тази е, процедура за обслужване на ОГИШЕ. Това е, ще направи е, оперативно съвместими действията, на технологиите и ще могат да се използват по-пълноценно новите технологии. Е, това ще доведе до по-добра хармонизация в целия Европейския съюз. Е, и в заключение е, благодаря за чудесното сътрудничество с комисаря Бълч, както и всичките ни колеги тук, особено тези от Транспортната комисия. Поспешил една минута. Благодаря, господин председател. Бях помолен неодавна от корабни оператори, дали това няма да доведе до още по-голямо осложняване на администрацията. Има смисъл да има обслужване на едно а, гише, има смисъл да се хармонизира, тъй като се създават ясни изисквания към корабните оператори. От друга страна, искам да ви запитам, госпожо комисар, следното. Ние казваме в Чешката република, че пътят към рай е осен, Аде е осен с добри намерения – няма ли да се стигне до ситуация, при която корабните оператори да бъдат подложени на повече бюрокрация? Ако не са прекомерни изискванията, считам, че това е вярна стъпка да има хармонизация на европейско ниво е нещо, което има смисъл. Ние искаме по-добри условия за корабните оператори. Следващият оратор. Пет години след като дойдох тук, има чудесна симетрия. Чуваме доводи за повече хармонизация, обединяване. Това е почти последната ми реч. Чуваме едно и също. Аз нямам, не виждам нищо лошо в това различни страни и различни обекти да имат свои правила. Ех, може би това означава повече работа. През последните пет години нещата не са се а, променили, но извън а, тази изграда духът ветрове на промяната. А, ветровете, духът може би аз няма да съм тук, но тези ветрове ще докарат нови хора с нови аргументи. Благодаря. Приключихме с спонтанните изказвания. Комисария Булц има думата. Господин председател, почитаеми депутати, благодаря ви за изказванията. Те са в духа на сътрудничество, което ни доведе до тук. Да повторя отново колко според мен важно е да се приеме този регламент за действително еднаквяване, хармонизиране на обслужването по пристанищата в Европейския съюз. От това ще, има, това ще е полезно за околната среда, за нашата администрация, за организацията и ще направи е, този бранш по-конкурентоспособен. Може би едно пояснение относно, относно системата на пристанищните общности. Комисията не изключва други възможни канали на докладване, предвид на, ако, разбира се, е, разполагат с този, е, е, това обслужване на гише и че операторите имат избор тогава пристанищните общ... общ общности ще имат възможност да използват тези е, данни и да е, предоставят е, такива услуги, усъвършенствани, рационализирани услуги, ако разбира се, те спазват спецификациите, които са изложени в този регламент. Накрая още веднъж да благодаря на госпожа Клун за отличното взаимодействие с нея, на всички докладчици в сянка, на всички колеги за конструктивната и е, много съсредоточена е, работа, задълбочена работа, която е, всъщност има за резултат този добър законодателен акт. Господин председател, желая ви успех в предстоящите избори почитаеми депутати. Това е и моето последно изказване пред този парламент и използвам възможността да е, кажа е, най-сърдечно е, колко благодарна съм за е, един диалог, който не беше лесен, но конструктивен. И е, не, винаги работихме добре, не, не, независимо от това колко трудно ни е било. Това е в духа на демокрацията. И е, Колкото и да е трудно да се стигне до заключение, ние е, вече го приемаме, ние го приемаме и е, се съобразяваме с него и това е демокрацията в, е, аз ще продължа да работя в този дух. Приканвам ви и вас към същото и съм сигурна, че ние ще създадем една устойчива, здрава Европа, демократична Европа. Благодаря ви, беше привилегия да работя с вас. Желая ви успех по пътя, който ще, ви, който сте избрали от тук нататък. Благодаря, госпожо комисар. Вие казахте всичко всъщност, което можем да кажем и ние за нас в комисията Тран това беше един много приятен период работихме чудесно от първият ден, в който бяхте номинирана. Изминахме дълъг път от тогава, но е, добър път също. Също желая и на вас и съм убеден, че говоря от името на всички успех е, от тук нататък. Госпожо доклад, че госпожо Клюн имате последните две минути заключение. Благодаря от изказванията. Стана ясно, че приветстваме този регламент, тъй като той е печелив за всички, намалява изискванията за докладване с 60%, така че печелят всички от това. Нещо напълно положително. Благодаря на всички отново за техния принос и подкрепа, за да стигнем до тук. Това е един добър пример за това какво може да направи Европа, когато работим заедно, когато допринасяме за повече конкурентоспособност на корабоплаването и на спедиторските фирми, за да могат стоките да достигат бързо до потребителите. Надявам се, че това няма да е последната ми реч, но това зависи от избирателите в Ирландия. Искам обаче сега да благодаря на комисаря за подкрепата, която ми оказваше в работата ми в Комисията по транспорта в областта на законодателството за пристанищата и пакета за мобилност. И аз също винаги съм оказвала своята подкрепа, когато е възможно. Искам да благодаря на Вим Ван де Камп, като наш координатор – нашия лидер, въпреки че той не обича тази дума. Искам да го благодаря за насоките, за лидерската му роля през последните пет години. Благодаря на Гезине за работата в областта на морското дело. За мен беше удоволствие да работим заедно. Желая ти всичко най-добро. Мисля, че това е много положителен момент за всички нас да приключим по едно досие, което показва точно какво може да направи Европа за подобряване на ефикасността и какво можем да постигнем, когато работим съвместно. Благодаря ви, господин председател. Пожелавам ви на вас всичко най-добро в бъдещата ви дейност. Да, каква чудесна атмосфера имаме днес тук. Защо да нямаме поне 200 такива заключителни дни по време на мандата, за да имаме подобна атмосфера? Но такъв е живота. Благодаря ви отново за отличната работа, за сътрудничеството ни в Комисията по транспорта. Приключваме разискването по тази тема. Гласуването ще бъде днес. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е докладът на, на господин Танка. Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта. Докладчикът Танка е в залата. Само проверявам, така че можем да пристъпим към разискванията. Приветствам и върховния представител Могерини. Така че давам думата сега на докладчика господин Танк. Благодаря. Тази седмица активистката Грета Тунберг беше в парламента. Думите, и, думите, които тя каза, са много верни. Ние трябва да ускорим темповете на своята дейност и трябва да вървим стъпка по стъпка. И този доклад е, е елемент от усилията финансовите пазари да дават добри резултати и за хората, и за планетата. Финансите да станат част от усилията е, за постигане на устойчивост. Идеята е проста. Устойчивостта да бъде част от ДНК на финансовия сектор. Тук се включват съображения за устойчивост, които да се прилагат към всички продукти, институции и въздействия. И като всяка радикална идея звучи просто, но изпълнението не е просто. Резултатите от преговорите отразяват тази идея. Устойчивите финанси не бива да останат в зеления ъгъл като проява на добра воля и заедно с това да бъдат оправдание за огромното мнозинство неустойчиви инвестиции. Устойчивостта всъщност би трябвало да се обсъжда от банките, финансовите институции, управителите на активи. Това означава, че устойчивостта трябва да се интегрира на всеки етап от взимането на решения. Тоест, всички във финансовия сектор трябва да предприемат мерки. И от това имаме нужда. Широк обхват равнопоставеност, така че потребителите, които искат да знаят какъв е техния продукт, да получат информация. Също така имаме нужда от широк обхват – за да не санкционираме онези, които постигат високи резултати. Устойчивостта е широко понятие, обхваща биологично разнообразие, условия на труд. Имаме нужда и от широка рамка за управление на рисковете и въздействието не само идентифицирането на въздействието, има нужда и от мерки за неутрализиране. Има нужда и от надлежна проверка. Докладът е насочен към всички тези цели. Виждаме вече, че той намира отзвук и в много части на финансовия сектор – тази седмица много предприятия се подписаха под идеята за надлежна проверка. Това ще донесе економически ползи, разбира се, които ще вървят ръка за ръка с екологичните съображения. Призовавам Европейската комисия и надзорниците да използват тази възможност да, въздей... да определят социалните въздействия на инвестициите, да работят върху надлежната проверка. Това, е... Това са предпоставките за устойчиви финанси. Мерките за разкриване и за критичните показатели трябва да станат ясни за сектора. Трябва да, на тях трябва да им стане ясно, че финансите трябва да станат устойчиви. Благодаря на представителите на парламент. Призовавам комисията, парламента и съвета да преодолеят различията. Усилия положиха всички и аз им благодаря. Благодаря, господин Танк. Аз съм убеден, че вашите благодарности ще намерят отзвук и в слушателите. Госпожа Могерини. Благодаря, господин председател. Комисията направи това предложение през март миналата година. Това е ключов елемент от плана за действие на Комисията за устойчиви финанси и е важен за инициативата за капиталовите пазари, за да се получи неутралитет до 50-та. Важна стъпка е към цялата цел, която се спомена току-що, да се свържат финансите с необходимостта от една по-устойчива економика. Консултациите ни сочат, че няма достатъчно прозрачно за това как е, е, финансовите пазари интегрират в е, политиките си отрицателното въздействие на промените в климата и това се отразява върху стоеността на инвестициите, например активите в определени области. Това води до изкривяване в някои области, спестявания, в областта на спестяванията 180 милиарда е, евро ни липсват, за да постигнем целите в енергетиката. Ако включим и водите, управление на водите и ресурсите, е, сумата се отвоява. Това е, Комисията предлага съответните действия до 2021, но публичният сектор не е достатъчен трябва да се насочат капиталови е, потоци към устойчиви инвестиции, за да се преобърне отрицателното въздействие върху е, измененията в климата. Комисията е, именно вежда тези задължения за оповестяване. Такива инвеститорски решения могат да допринесат за доброто на обществото и на околната среда. Например, инвестиции в активи, които замърсяват водите, е, всъщност ще имат е, е, пагубен ефект. Ние смятаме, че с това предложение ще се постигне повече прозрачност и за видовете финансови продукти. Това споразумение ще увеличи нивото и качеството на навличната информация по въпроси, свързани с устойчивостта. Ще насърчи е, дисциплина на пазара ще е, доведе до поведенчески промени на пазара и ще, всичко това ще помогне за една по-устойчива економика. Първо, финансовите е, дружества ще бъдат, е, ще бъдат стимулирани по-добре да управляват риска. Е, да търсят повече устойчивост на финансовите продукти, да търсят финансов е, е, съвет, което ще промени инвеститорското поведение. И накрая, оповестяване на негативни ефект върху околната среда и обществото ще доведе до ще доведе след себе си съответната цена на тези външни ефекти. Комисията е, е, е благодарна на докладчика господин Танк за това, че е доведе дебата до успешен край. Това не е последното усилие. Комисията работи по останалите елементи от пакета и по изпълнение на другите действия, които са част от е, плана за действие за устойчиви финанси. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Сега е, за групите от НП първо, колегата Пети Кайнен. В е, финансовите пазари е, не са чак толкова големи в сравнение с економиката като цяло. Но тук те управляват инвестиции, които са в огромни мащаби. Много от тях се инвестират в области, които предизвикват рискове за околната среда и за климата. Ние трябва да сме наясно как трябва да инвестираме, защото разполагаме и с достатъчно пари, за да можем да се съобразим с климатичните изменения. Затова този регламент е най-важният в тази сфера. Въпросът опира до това как се оповестява информацията. Не са важни само екологосъобразните действия, а да се отчитат всички ваши действия, отражението им върху околната среда. Дали е отрицателно, положително, всичко между това. Така че нещата не се отнасят само до климата, а до биологичното разнообразие, например, непрякото използване на почвите, водите и прочие. Ние успяхме да променим нещата в положителна насока. Благодаря на моите колеги, които бяха част от екипа за водене на преговорите. Следващата стъпка е да се разшири обхвата, да се включат инвестиционните компании, така че инвеститорите да разполагат с надлежна информация. Това се отнася за всички видове дружества по цялата производствена верига. Става дума за екологично счетоводство и всичко това трябва да се отчита при вземането на инвестиционни решения. Благодаря. Не виждам госпожа Берес, нито госпожа Вирик, така че сега давам думата на господин Карти от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател. Много е жалко, че трябва да кажа, че не мога да подкрепя това досие независимо от усилията на прогресивните сили, в това число и докладчика, е, десницата и съветът ограничи изискванията за оповестяване, така че те сега въжат само за много малка част от е, Продукциите, банките отново са освободени. Докладът на парламента е много по-добър от това, което са готови да приемат държавите членки, които не искат да приемат мерки срещу измененията на климата. Оповестяването е минимума, който можем да поискаме от финансовия сектор, който толкова навреди на економиката и екологията. Е, според научния, според учените, до 2300 година трябва да направим обстойни е, и задълбочени промени. Остават само 11 години, както виждаме и в други гласувания. Консерваторите изобщо не им пука за бъдещето на планетата и за това, че саботират бъдещето на децата и внуците ни. Господин председател, това може би е последната ми реч, но се надявам по време на следващия мандат да из... възстановим връзките си с гражданите. Ще трябва да вземем сериозни решения. Трябва да решим дали ще предприемаме истински мерки за борба с климата или пък ще товарим семействата с въглеродни данъци. Кого ще, семействата ли ще подкрепяме или ще предоставяме на, на хищниците в банките възможност да правят каквото си искат. Ние трябва да изгре... какво искаме? Устойчиви работни места или да инвестираме милиарди в създаването на европейска армия. Надявам се, че ще съм тук, за да се боря за по-справедлив Европейски съюз. Благодаря, господин Карти. Извинявайте, че не ви забелязах. Сега зелените имат думата. Госпожа Скот Кето има думата. Благодаря. Беше наистина удоволствие да чуем оратора ни в е, вторник, е, но винаги, когато е имало политическа битка, е, мисля, че всъщност тя ще се радва за това, че използваме инструмента на устойчиво развитие. Горда съм, че отново Европейския съюз води в екологичните стандарти този път с първия задължителен режим на оповестяване. Гражданите трябва да се спазват прозрачността, когато купуват финансови продукти, както когато купуват и е, храна. Е, но е, ние не знаем и сега е, в къде се инвестират нашите е, средства в пенсионния фонд. Съжалявам, че съвета не отрази нивото на амбиция на комисията и е, все още някои факти могат да бъдат скрити от гражданите е, компаниите могат да продължат да скриват е, съмнителни инвестиции, което не е част от е, нашата програма за устойчива економика. Призоваваме нашите е, парламентарни колеги и държавите членки да се вслушат във волята на гражданите, които искат устойчив преход и използване на една финансова система, която да улесни именно това. Благодаря сега от името на ФДД господин Етерич. Благодаря. Това наистина вече е последната ми реч. И е, ще оставя на страна формалностите. че не е добре да се смесват финансите и политиката. През последните пет години за мен беше удоволствие да предостав... представлявам Уест Мидландс. Имаше много добри дебати, има хора, от всички политически групи, които заслужават уважение. Е, и се надявам, че всички, които се тръгват, е, ще имат е, успех. Искам да ви пожелая повече свобода, щастие и искам да кажа за мен беше приятно, че имам много приятели освен това, искам да кажа благодаря и на моите родители. Без тях, е, може би, нямаше да се справя толкова добре през последните години, прекарани тук. Председателят, господин Етерич, аз само мога да ви благодаря също от е, своя страна за е, вашето участие през всичките тези години. Госпожа Уинтер има думата. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, бих искала първо да поздравя социал... моя колега от социал-демократите Пол Танк за чудесната работа като докладчик и за е, смелия му подход към е, този въпрос. Днес правим една важна стъпка, а именно в бъдеще всички участници на финансовия пазар да е, действат прозрачно и да излагат е, необходимата информация за своите операции. Това е, ние в парламента дадахме ясно да се разбере, че трябва, как трябва да се работи, когато искаме да избегнем е, климатични е, катастрофи. Сега това не означава да се направят няколко снимки за социалните медии. също Същевременно да пречим участието на млади жени тук в пленарна зала имаме проблем с достатъчната информация, с прилагането. Консерваторите казват устойчивост, да, но това да не противоречи на производителите и на финансовите кръгове тук устойчивостта за тях не се преследва като една действително политическа цел, нито социалната, нито екологичната устойчивост. Е, досието по таксономия би трябвало наистина е, ще промени сериозно нещата, е, поне за нас, социал-демократите. Консерваторите мислят различно за това какво е устойчиво и кое не. Тоест, какво трябва да направим? Първо, в новия парламент, скъпи колеги, които ще отговарят за тези въпроси в следващата мандат, ще трябва да стъпат върху постигнато правителството. Това е важна стъпка е, напред, но не е достатъчна. Е, трябва да се е, помисли и за рисковете, за собствения капитал и какви са, как всичко това може да се как грешните решения могат да се отразят върху общото економическо развитие, економическо и екологическа устойчивост. Благодаря за е, тъй като... А, госпожа Берес има думата за две минути. Благодаря. Това е последният текст, който ще бъде гласуван от парламента. Не знам какво е място му в равносметката на комисията. Има обаче е, от какво трябва да се радваме връзката между финансите и устойчивостта това го дължим на редица висши служители в Европейската комисия и на комисария Домбровски. Това е успех. По време на преговорите, водени от господин Танк, ние постигнахме напредък. Това е. Най-важната част е обхвата. Тук ние имаме изисквания всички финансови продукти да бъдат подложени на изискването за оповестяване. Това е амбициозна е, идея. Е, предвидени са изисквания за прозрачност и също така за зелените е, дейности. не бива да допускаме финансите да бъдат натикани в зелен ъгъл, като се създава само представа за екологичност и устойчивост. Дължим го на сектора. Държав... Големите предприятия имат най-сериозно въздействие. Трябва да се реформират финансите като цяло Докладът изисква от инвеститорите да провеждат надлежна проверка относно въздействието на, своите инвестиции. Трябва да се променят и практиката на финансовите субекти, за да могат потребителите да правят по-добър избор. Това е практика, която трябва да се реализира през следващите години. Благодаря. От тук нататък няма да се приемат искания за изказвания в рамките на спонтанните изказвания. Сега думата има госпожа Грапини. Благодаря, господин председател. Госпожо върховен представител, колеги, жалко, че има толкова малко хора в залата, когато обсъждаме един толкова важен регламент за устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта. Знаем, че устойчивите инвестиции са нещо изключително важно в европейската политика имаме политика за реиндустриализация, която е тясно свързана с този регламент. Радвам се, че в последната минута ще можем да гласуваме този регламент. Няма, не трябва да има финансиране, което да е неустойчивост, но потребителите трябва да бъдат информирани. Ние трябва да знаем всичко а, преди да пристъпим към финансиране. Трябва да има по-добро управление на риска, Рискът не може да бъде добре управляван, особено в дългосрочен план, ако няма информация. Трябва да има повече прозрачност и този регламент ще подобри нещата в това отношение. Благодаря. Ние дадохме думата на госпожа Бере, за това ще дам думата сега и на госпожа Виринг от името на АЛДЕ.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 доста постигнахме и резултатът е пред нас, който е изключително важен. Преди всичко, договарящите от съвета и комисията трябва да се радват на, за това, че имахме добро сътрудничество, е, заслужават е, благодарности за е, търпението, но и за проявената дълновидност и ангажираност. През последната година ние преговаряме с една единствена цел – а именно е, да 180 е, милиарда, е, да, да намерим 180 милиарда, които да ни помогнат да постигнем целта си. Обеден съм, че днес ще дадем тласък на устойчивостта в бъдеще, което ще е от полза и за нашите деца и внуци, като ще им дадем същите възможности, които имахме ние. Освен това, е, можем да обещаем на тези протестиращи е, за, е, под екологични лозунги, че ние сме постигнали нещо, че не изоставаме от събитията. Трябва да сме сигурни, че в крайна ден ще трябва да платим сметката. Единственото решение е добре структуриран, устойчив подход. Устойчивите инвестиции трябва да се възнаграждават, за да се избегнат избегне екологична криза. Благодаря на, сътруд... на докладчика за доброто сътрудничество. За последен път говоря в парламента. Благодаря на всички, с които работих добре. Благодаря е, наистина е, в духа на взаимността. Благодаря и на вас за доброто сътрудничество, господин Капото. Благодаря. Това е последното ми изказване по време на този мандат. Радвам се, че мога да се изкажа по тази тема, която е, има връзка с устойчивостта. Е, споразумението от Париж е чудесна възможност за инвестиции. Не можем да я пропуснем. Това е единствената възможност за създаване на милиони работни места. С регламента е, ще даде възможност да се засили комуникацията между информацията, която трябва да предоставят инвеститорите и потребителите ще, бъдат, ще има задължение за предоставяне на информация за различните социални, економически и екологични рискове. Тези норми за неутралност са свързано правят връзка между финансите и реалната економика и подпомагат постигането на целите за развитие на ОНЕ. Благодаря на всички. Ще се видим през юли. Госпожо заместник председател, имате думата. Благодаря от името на Европейската комисия, най-вече от е, името на заместник-председателя Домбровски, с който представлявам днес. Искам да благодаря на докладчика Танк, да благодаря на всички ви за вашите коментари, за участието ви днес. Обедена съм, че резолюцията ще бъде прията днес. А, също считам, че това ще бъде голяма стъпка напред, нещо положително за постигане на добри резултати по това досие. Това ще проправи пътя за приключване на работа по законодателния пакет, което е политически приоритет за нас. Важно е да се включи въпроса за оповестяването във всички аспекти. По-високите стандарти за устойчивост ще подобрят прозрачността, както устойчивостта на финансовите инвестиционни продукти, ще стимулират иновациите, инвестиционни стратегии, и дизайна на финансовите продукти. Съществува потенциал да се промени и нагласата на финансовите пазари и сред инвеститорите, като се премине към инвестиране в по-устойчиви сектори на економиката, което е нещо много важно за нашата програма за устойчивост. Благодаря ви много. Очаквам положително гласуване по-късно днес. Благодаря, госпожо заместник председател. Сега докладчикът е, Танк има думата за две минути. Um, Благодаря, господин председател. Ще започна с следното. Радвам се, че комисията е, действа по плана за действия. Това беше решаваща стъпка и е, съм благодарен за това. Доволен съм, че допринесах заедно с други към тези първи стъпки. Както каза госпожа Могерини, това не е последната стъпка. Да, е, предстои ни още дълъг път, но е хубаво, че тези първоначални стъпки ще пратят ясен е, сигнал към финансовия бранш е, за промяна към едно устойчиво финансиране. Разбира се, ще има и допълнителни действия и стъпки. Затова призвавам комисията да продължи да работи в това отношение. Аз е, с удоволствие ще работя в следващия парламент, ако не и извън него, за да се постигне промяната, която е нужна на всички. В този дебат научих и друго. Е, има тече промяна в европейската економика. Трябва да се откъснем от англосаксонската американска традиция на бързо на е, движение и е, на бързо, е, бързи действия и бързо бързи действия, които са продиктувани от парични съображения. Само трябва да отчитаме интереси на всички заинтересовани страни. Трябва да се върнем към европейската традиция, където фирми, компании, финансови институции, банки, е, застрахователи са част от обществото и действат е, съобразявайки се с него. Това е промяната, от която имаме нужда. Е, аз мисля, че тя се задава на хоризонта. Аз вече виждам водещи в това отношение, така добри положителни е, признаци на такава промяна съзирам и мисля, че това ще е добре за едно по-справедливо общество. Благодаря доклада. Е, приключваме с дебата по тази тема. Гласуването ще е днес. И сега да минем към следващата точка на дневния ред, която е Китай и по-специално положението на религиозните и етническите мълцинства там. Няколко е, са вносителите на е, тази е, проекторезолюция. Ще започнем с е, господин Белдер за една минута. Благодаря, господин председател. В последното си изказване в пленарната зала искам да отправя призив за защита на религиозните свободи в Китай. Надявам се, че, че след изборите парламента ще продължи тази дейност, защото през последните години това конституционно право се нарушава и а, проблемът трябва да бъде в центъра на политическото внимание. Как можем да примирим, а, как можем да се примирим с а, недопускането на религиозни свободи на уйгури а, и също така и на християни? Всъщност това е въпрос на цивилизация. Господин Шолц за минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен представител за нашето стратегическо партньорство е важно да имаме политическата воля и смелостта да говорим за теми, по които има различия между партньорите. И загрижен съм от това, че се променя тълкуването на правата на човека в една страна, в която, с която сме свързани от десетилетия. Мисля, че е, Китай, е, е, насърчен съм от това, че в декларацията, заключителната декларация на, от среща на върха от 9 април се признава смисъла и значението на харта за правата на човека на Обединените нации но разбира се, би трябвало е, Китай да. Е, Китай не трябва да се е, пренебрегва своето многообразие. Доверие в демократичното участие на хората и развитието на, и развитието на общественото развитие изисква прозрачност. Състоянието в тези лагери в Ксиньян трябва да, да да бъде разгледано отблизо и трябва да се сложи край на някои практики там. Аз чувам за това, че милион души са задържани там. И според мен това е сериозно противоречие на, е, така, е, влиза в конфликт с един модерен обмен, економически обмен между Китай и западния свят. Също се отнася и до защита на данните и така нататък. Сега е, предложихме е, замяна на времето за разговор, но никой не прави интерес, така че минута и половина бъде. Благодаря, извинявам се, господин председател, че закъснях с няколко секунди. Първо да благодаря на колегите от различните политически групи за това, че по въпроса за правата на човека с е, предвид религиозните и етнически мълчинства, е, имаме, е, сме на едно мнение в този парламент до голяма степен. Не винаги формулировките ни съвпадат, но заедно сме наясно, че в е, отношенията между европейс... нас в Европейския съюз и е, Китай правата на човека са една основа, е, която от е, наша гледна точка не трябва да бъде е, пренебрегвана. Е, тук ще спомена две лица – е, председателя е, Туск, който на последната среща на върха с Китай даде ясно да се разбере, че и той гледа на нещата така, че е, ние би, и че всички, надявам се всички европейски ръководители да говорят като, ясно като него и и а, се, а, и се а, наистина е а, срамно, че а, президента на а, Volkswagen пред BBC каза, че не знае нищо за тези думи на председателя. Това е наистина а, позорно а, да се пренебреква такива важни въпроси само заради печалбата. Това не трябва да допускаме в Европа. Е, колеги, е, председателя, ще ви моля да се придържате към е, регламента за изказвания. Ще следа много стриктно. Сега следващия оратор Лайнен за минута и половина. Госпожо Могарини, вероятно си спомняте, че на първото заседание в този законодателен период аз ви помолих е, да изработите нова е, стратегия по отношение на Китай от името на Европейския съюз. И не, не само за економическите ни отношения, но и политическите такива. И ви благодаря, че го направихте. Ние сега имаме една нова стратегия по отношение на Китай – която малко по-внимателно се вглежда в това какво се случва в тази огромна страна и как ние да действаме. Е, Китай е, наистина е с 7 е, милиона души, е изел 7 милиона души от бедността с економическия си растеж. Това е едната страна, но има и друга страна, възможности на хората там. Е, знаем е, от последните е, конгреси на партията, че всички гласуват единодушно, но възможностите за свобода на религията и вероисповеданията са доста ограничени на среща до върха стана ясно отново, че правата на човека са универсално благо и сега много е, мал, малко страни в е, малко е, инстанции в света се съобразяват с това, като поставят на първо място економическата мощ на Китай, но благодаря госпожо Могарини, че вие вземате предвид и този фактор. Благодаря разполагаме с проекто резолюция, в която се посочва, че има неблагоприятно положение за етническите религиозни малцинства в Китай. Това е неприемливо. Това е най-многолюдната държава в света с много дълбоки духовни традиции – Радвам се, че постигнахме толкова широк консенсус. Искам да благодаря на всички автори за това, че постигнаха консенсус въпреки различните подходи. Това е много важно, тъй като Китай е важна държава и е важно тя да изпълнява своето конституционно право за свобода на религиите, но се наблюдава обратното. Има преследване на християни, разрушават се църкви, религиозни лидери се арестуват. Повече от 100 заявления от китайци има за убежище в нашата страна, особено сред тибетците и уйгурите, които също станаха жертва от практиката за използване на концентрационни лагери. Уйгурски економисти, интелектуалци са арестувани. Дали ще бъдат освободени, както беше освободен някога Нелсън Мандел или Васлав Хавек, ние, ние усъщаме, крутите мерки, които се вземат в провинция Синдзян. Китайският режим трябва да спазва човешките права. Ние трябва да продължим да настояваме това да стане. Госпожа Гризбек. На срещата на върха с Китай ние останахме с горчив привкус, тъй като въпросите за правата на малцинствата не бяха обсъдени. Да, ние казваме, че правата на човека са всеобщи, неделими и заедно с това има сериозен натиск върху свободата на малцинствата. Уйгурите, унищожаване на църкви, изтезания, репресии. Става дума за автономния тибетски регион, където Пекин използва мерки, необичайни мерки за контрол и наблюдание и дори забранява достъп на международни наблюдатели. Ние е, непрекъснато осъждаме това с Томас Ман и интергрупата. Европа трябва да покаже, че правата на човека не са подлежат на преговори. Използвам тази възможност да кажа, че след три мандата това е последната ми реч. Искам да благодаря на всички колеги, на целия екип, с когото имах възможността да работя и всички служби на парламента. 15 години в служба на Европа. Чувствам се обогатена и водих тази битка от името на хуманизма. Председателя, най-добри пожелания от моя страна, господин Келам за една минута. Благодаря, госпожо комисар. Това е един от последният въпрос, с който разискваме в програмата за обсъждане на нарушаване правата на човека. В Пекин все повече има нарушаване на правата. Религиозните групи са подложени на строг контрол. 7000 кръста са примахнати от църквите през последната година. Комунистическия режим на Китай изглежда иска да установи пълен контрол върху вероисповеданията и църквите. Също страдат и националните малцинства, като уйгури и тибетци. Това, което е неотложно, е съветът и държавите членки да изпълнят своите задължения, да насърчават демокрацията, човешките права и върховенството на закона във външните отношения без никакви изключения. Не можем да правим разлика. Не можем да сме удовлетворени от резултатите от 37-те кръга преговори по правата на човека. Трябва да се прилага принципа на реципрочност. Има цели... Трябва да има целенасочени санкции а, срещу китайски висши а, служители при нарушаване на правата на човека. Колеги, наистина съжалявам, но ви моля за дисциплинираност тъй като нямаме достатъчно време е, да спазвате времето си за изказване. Нямам е, друга възможност. За една минута господин Вайденхолцер. Благодаря. Начина по който се развива Китай и начина по който градим отношенията си с тях ще определи до голяма степен бъдещето на Европа. Не само економически, но и обществен смисъл. Тази страна е важен актьор в многостранните е, преговори и е, гремиуми. И трябва да се признае, е, че напоследък обаче в тази държава все повече засилват нарушаване правата на човек е, е, като особен повод за тревога са системните нарушения на, на религиозните свободи християни, мусулмани, будисти в провинцията Чингдянг от е, е, години се прави това. Е, използват се модерните технологии за е, следение и наблюдаване на хората. Ние трябва наистина да направим нещо, за да спрем това да се превръща в е, е практика. Дискриминацията срещу религиозните и етнически младсинства не е ново явление, но последните съобщения са особено тревожни, тъй като се, се прилагат действително силови мерки, подобни на културната революция. Прилагат се възпитателни мерки в региона Синцян. Посещението в региона на чуждестранни наблюдатели би било смислено, ако им се предостави безпрепятствен достъп. Също така през следващия мандат Европейския съюз трябва да продължи да настоява категорично за спазване на правата на човека. За съжаление, при управлението на господин Кси има отстъпление. Госпожа Шаки за една минута. Благодаря, госпожо Върховен представя, колеги. Докато говорим, близо 1 милион души са произволно задържани в лагери, които според ООН са такива за политическо превъзпитание, където няма никакви права, които се спазват. И въпреки това има треска за бизнес от страна на нашите компании, които искат да се установят в Китай. Има мерки, които се предприемат от китайското правителство, като spyware, които нарушават правото на личен живот на хората. Новата стратегия Европейския съюз Китай е нещо, което приветстваме и тя трябва да обърне внимание на въпроси, които ни безпокоят. И сред тях на първо място трябва да бъдат човешките права. Ние все повече забелязваме как се поставя въпросът за нарушаването на правата на човека на най-високо ниво. Търговските пазари също трябва да обърнат внимание на технологиите за наблюдение. Господин Соле, за една минута. Репресиите на религиозните и етнически мълцинства – говори за това, че Европейския съюз трябва последователно да отстоява правата на човека, независимо от това колко голяма или стратегически важна е страната, в която има такива нарушения. Правата на човека имат универсален характер и нарушенията им не могат да бъдат повече или по-малко сериозни в зависимост от економическата мощ на страната където и да се извършват, ние трябва да издигаме ясен глас в тяхна защита. За съжаление, твърде много малцинствени групи са жертва на дискриминация и преследване, просто защото искат да запазят своята идентичност и култура. Не бива да си затваряме очите за асимилационната политика в името на националното величие. Политиката на налагане на един език на една култура не са справедливи, господин Преда. Нашата група вече и поставя на дневен ред резолюция по този въпрос и се радвам, че на последната пленарна сесия на Европейския парламент вече влезе в дневния ред. Ние сме казвали по друг повод, че има сериозни нарушения на правата на човека в Китай. Има 10 милиона казахи, угури и тибетци, които се намират в лагери за превъзпитание в Синдзян. Има физическо насилие, има дълги периоди на арести. Трябва да спомена и християните които са подложени на прекъснат тормоз, има разрушаване на църкви. Всичко това създава различна представа за това, което иска да представи си Дзянпин пред света. Искам да се възползвам от последното ми изказване, за да поздравя върховния представител за работата ви през последните пет години в сферата на външните отношения и тази важна част на външните отношения каквато е спазването на правата на човека. Това е важна ценност за Европа и трябва да продължим същия дух. Искам да кажа довиждане на колегите. Аз напускам парламента и от разстояние ще следя това, което става тук в тази прекрасна институция. Благодаря, господин Преда. Всичко най-хубаво ви пожелавам. Сигурно отново ще не се пресекат пътищата в някой момент. Господин Чернецки за една минута. Госпожо председател, дами и господа. Господи. Няма да се е, сбогувам, защото се кандидирам отново от, е, завършава е, и съм оптимист. Но а, няма да говоря за това за правата на християните и други религиозни малцинства в е, Китай. Е, въпросът е много е, наболял и аз се радвам, че се включи в дневния ред. Изграждането на економически отношения с Китай – е, са нещо хубаво и полезни за нас, е, но не трябва да се допуска правата на религиозни младсинства да се използват като разменна монета в е, бизнеса ни с Пекин и трябва да кажа ясно, че ние не можем да купуваме мълчанието си по проблема. Помня си, че преди година имаше дебат за уйгурите и тогава едно изменение бе, е, по, за християните бе отхвърлено. Надявам се, че това няма да се случи и този път. Благодаря. Е, в, е, при, на 60-та годишнина от... Бях в Индия преди месеци, на 60 годишнината от освобождаване от китайско окупация. За Тибет, например, отново е страшени тяхната религия, култура и самоличност демонстрации, непрекъснати срещи с представителни групи от Тибет изтъкват едно и също. Но китайските, китайските власти е, засилват натиска си върху Тибет. Това вече от години е, е факт и е, се надявам, е, аз лично се боря за това от години, надявам се, че моите колеги, гореспоменатите, ще продължат. Т.е. благодарим за това, че се ангажираха по този начин с правата на човека и благодарение на тях все пак парламентът постига това, което е постигнал. Благодаря ви, председателя. Успех по пътя пътя ви от тук нататък. Господин Юрик. Господин председател, дами и господа, положението на китайците в, на християните в Китай е драматично. Властите използват драстични мерки. Например, не се позволява на родителите да възпитават децата си в а, тази религия, което е нарушаване на основна свобода. Разрушават се църкви свещеници се хвърлят в затвора. Какво можем да предприемем в тази ситуация? Първо, можем да покажем, че това са въпроси, които има значение за нас. Знаем какво значение имат дипломатическите жестове и сега очаквам нашите дипломати да проявят знак на е, уважение към християни, вместо да одобряват неутралността и да се правят, че всичко трябва да продължи по-старому. И разбира се, е, китайските власти трябва да знаят, че подхода им към християните ще има въздействие върху отношенията ни. Господин Хетман. Благодаря ви много. Ситуацията на, с малцинствата в е, Китай Китай, особено сред уйгурите, казахите и тибетците, е обезпокоителна. Има опити те да бъдат лишени от тяхната идентичност, подлагат се непрекъснат натиск. Особено обезпокоително е положението на уйгурите, които се намират в лагери за превъзпитание. Децата са разделени от семействата, този въпрос го обсъждахме и по-рано в тази зала, но ситуацията от тогава насам не се е подобрила. Европейския съюз не може да толерира подобни практики. Ние трябва да поискаме от правителството в Пекин незабавно да затвори тези лагери, да освободи намиращите се там лица и да спре да нарушава правата на етническите младсенства. Господин Демес Мекер за една минута. През октомври миналата година ние обсъждахме тук масовите е, арести в е, автономната провинция Ксинян. Междувременно е, аз и, и цитирах а, а, текст от а, стара германска песен. В тази провинция уйгурите, казаците и Тибет тянците биват преследвани и потискани. Когато работим когато работим за е, економическо разви, развитие на економически отношения и търговия с, е, с е, Китай, Китай крие от Европейския съюз тези факти. Ние сме задължени да, напра да изискваме от тях да не преследват, защото мисълта на хората е свободна, както се казва в песента. Благодаря, господин председател. Госпожо а, върховен представител, днес нарочно съм сложил червена връзка. Това е цвета на кръвта на онези, които са преследвани от комунистически Китай. Не само християните, а и други страдат. разрушават се църкви Унищожават се библии. Е, от свещенците се иска да се подписват в полицейските участъци. Лицата над 18 години не могат да участват в религиозни служби. При тези обстоятелства Европейския съюз трябва на всички срещи на високо ниво да осъжда преследването на е, китайските християни. Европейския съюз и държавите членки трябва е, имат предвид е, преследването, когато китайски граждани искат убежище. Ако не го направим, е, ще изнаверим на принципите си. Господин Фари е първият оратор в, в спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Госпожо Могарини, Положението от 13-та година е, в Китай се влушава по отношение на младсинствата. Има посегателство срещу техните права, е, изтезания, дискриминация по отношение на, е, по е, отношение на матерния език, етническо прочистване се провежда пар екселанс. И е важно Европейския съюз да има обща позиция с срещу такива посегателства, срещу всякакви прояви на расизъм. Някои държави членки обаче смятат, че парите са по-важни от тези ценности. Господин Посписил. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа няколко думи по резолюцията за правата на човека в Китай. Ситуацията е катастрофална. Бяха споменати уйгурите, тибетците и други етнически младсенства. В Прага, в градския съвет, приехме министър-председателят в изгнание на Тибет и той ни запозна с катастрофалното положение в Тибет. Има също опити да се превъзпитават младите граждани на Тибет. Ние дори издигнахме в Прага знамето на Тибет, за да окажем своята подкрепа. Трябва да направим всичко, което е по силите ние, за да може бъдещата политика в Китай по отношение на националните етнически младсеста да се промени. Благодаря. Pane Благодаря, господин председател. Искам да изразя своята подкрепа. Темата е много важна. Ужасяващи съобщения идват от Китай. Потискането на религиозните свободи заслужава категоричното отхвърляне на всички нас. Ние подкрепяме незаконно задържаните. Също така трябва да призовем Китай да спази поетите ангажименти. Това трябва да се напомня на китайските колеги на всички срещи и когато посещаваме Китай, не трябва да се притесняваме да повдигаме тези теми. Понякога е, оставам с впечатлението, че не повдигаме тези въпроси по дипломатически причини, но кой друг, ако не европейските депутати, трябва да повдигат въпроса. Нека да имаме това предвид при следващия мандат. Ситуацията в Китай е катастрофална и като мълчим, нищо няма да се промени. Отново сме свидетели на е, начин да се инструментализира нещо е, от страна на Европейския съюз и намеса в е, суверенна страна. Европа не е в състояние да проповядва Е, едно да, да, да върши друго. Вижте отношенията и Саудитска Арабия, Израел и така нататък. По този начин е, се е, подаваме на стратегията на Трамп за конфронтация с Китай ние сме за сътрудничество с трети страни е, на базата на суверенитета и не намеса във вътрешните работи, е, както е залегнало в хартата на ОНЕ. ОНЕ. Това предопределя отношенията на Португалия с е, Китай и други страни. Господин Шофхаузер. Уважаеми колеги, Китай е голяма държава, една империя, в която живеят милиарди през 19 века ние, западните страни, унищожихме чрез политиката, която искаше да се отворят границите, е, идеологията на марксизма, която целеше да унищожи тази страна, но тя се възроди благодарение на една либерална политика, организирана от държавата, насочена към економическо развитие. И кои сме ние? за да получаваме. Тибет, критиянците, да, съгласен съм, но кои сме ние, тези, които водихме война за Алзас, които водихме две световни войни, водихме религиозни войни, убивахме се взаимно, именно по религиозни съображения. Критикуваме тук Китай, но може би е добре този парламент да се обърне към хартата на, на ООН. Благодаря ви. Госпожо заместник председател Могерили, с това приключихме спонтанните изказвания, за това вие имате думата. Благодаря, господин председател. Както някои от вас споменаха, е, от 5 години имаме нова стратегия и което е по-важно, имаме нови взаимоотношения с Китай по-напрегнати, но и по-открити, по-откровени отношения, които почиват на ясни принципи, ясни декларации. Ние не бягаме, не се боим да кажем нещата право в очите на своите партньори. И Европейския съюз и всички институции имат една последователна позиция по отношение на Китай. Нека да ви призова вие тук представлявате европейските граждани, но и политически групи, национални партии в тези политически групи. Мнозина от вас, които днес се изказаха, казаха много важни и много разумни неща повечето от вас е, са, от партии, които са в управлението във вашите държави членки. Така че бих искал да чуя е, тези е, ясни послания и когато говорите с собствените си правителства, когато те се срещат с китайски партньори, да наблягате на това колко важно е за нас европейските институции това в комисията, съвета и всички ние е, го казахме е, на среща на върха преди е, седмица точно това. Правата на човека за европейските страни са не по-маловажни от економическите. Дори, по, дори по, по-важни. Това е послание, което трябва непрекъснато да предаваме да бъде, да бъде чуто независимо дали сме от комисията, парламента, съвета или дори в двустранните отношения между държавите членки и Китай. Китай е направил крачка напред по посока на човешките права, но като цяло не можем да кажем, че нещата се подобряват, особено що се остава до гражданските е, права. Продължават да бъдат арестувани опоненти, журналисти, продължават да бъдат изпращани в центрове и лагери и стопанства за превъзпитание, интелектуалци и опоненти. Така че това е въпрос, който трябва да бъде повдиган в двустранните контакти. Но ние за пръв път на съвета за външни работи поканихме господин Ван И. И с, с удоволствие видях, че когато бяхме единни, излезахме с едно единно послание, то а, е, стигна до целта. Ставаше дума за послание за защита на човешките права. За нас е много важно да бъдем последователни, да бъдем целенасочени, защото нашите партньори понякога смятат, че институциите са тези, които повдигат въпроса, докато държавите членки продължават да имат нормални отношения с страната. Така че трябва да бъдем последователни. Мисля, че сме направили крачка напред по посока на единствено, единство и ем, последователност. Всички трябва да предоставяме и да се опитваме да дадем отзвук на това послание всички политически семейства. А, още веднъж искал а, да наблегна на това, че искаме да има независими а, не, наблюдатели на изборите и включително да има достъп в Тибет за европейски журналисти и наблюдатели. Това е нещо, което повтаряме многократно и което също така подчертахме на срещата на високо равнище миналата седмица. Необходимо е да продължиме диалога на високо равнище, както го направихме преди няколко седмици, където е, наблегнахме на правата на малцинствата, включително и в Тибет и независимостта на Хонг-Конг. Диалога е най добър най-добрият инструмент, който можем да използваме в диалога с е, Китай, но като сме единни. няма като цяло тенденцията за спазването на човешките права не върви в добра посока в момента, така че ние не можем да си позволиме да не повдигаме въпроса непрекъснато, не само в диалога си с Китай, но и в отношенията си с останалите държави. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Могерини. Имаме 6 проекто резолюции от всички политически партии и една а, обща проекто резолюция. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред Камерун. Пет са авторите на резолюцията. Първо давам думата на господин Танов. Уважаеми господин председател, Отговорът на Камерун за редицата от вътрешни и външни заплахи за сигурността е авторитарен режим. В края на месец януари Морис Камто, родителят на, на опозицията и близо 200 от неговите поддръжници, беше задържан след протести срещу изборите в края на годината в края на 2018 година. Камерун беше ваш регионален партньор в борбата срещу тероризма, в частност срещу Боко Харам, който е активен в далечният, далечно северния регион на страната. Има много сериозни проблеми с злоупотребите с законодателство за борба с тероризма, прието през 2014 година. Също така има сведения за извънсъдебни екзекуции на членове на туристичната организация и това ни кара да мислим, че голям брой мирни жители били са изправени пред подобна заплаха. Едновременно с това в югоисточния и североисточният регион протестира англоязичното младсинство и реакцията на правителството също е много притеснителна. Благодаря ви. Думата има господин Урбан Креспо. Е. Благодаря, господин председател. В Камерун военните сили нарушават човешките права и имат а, и срещу гражданското общество. Също така има е, са констатирани големи нарушения по време на последните е, е, извори. От хеликоптер са хвърляни хора и, и същевременно до десетки хора биват е, у, е, убивани и хвърляни в затворите без никакви е, да обясни какви доказателства. Държави членки, като Испания, Испания продължават да имат връзки с с, в това отношение с тази страна, въпреки решението от 2008 година в все няко, няко, няко, някои страни изпращат а, технически а, съветници и въоръжение в Камерун, докато други страни са престанали да вършат това вследствие на приети решения. Продължават да продължават да бъдат изпращани оръжия в Камерун. Така че ако продължаваме така, ние ставаме е, не само свидетели, но сме и е, участници в тези убийства. Госпожа Жо. Благодаря, уважаеми колеги. Дори последния ден, последното пленарно заседание от нашия мандат, ние заявяваме нашата отговорност за борба за правата на хората. Днес на, тем, на дневен ред е Камерун. Има редица сведения за наруш... сериозни нарушения на гражданските права на гражданите от силови структури. Морейска Канто и други ръководители на, на протестите са задържани. Освен това, властта властите в Камерун отново ограничават правото на волеизявление чрез натиск върху интернет и журналистите. Това нарушава нашите стандарти и ценности. Ние като Европейски парламент трябва да действаме, трябва да призовем комерунските власти незабавно да освободят всички политически опоненти и останалите задържани по политически причини граждани. Трябва да заклеймим и насилието върху правото на волеизявление и да проведем разследвания за тези актове на насилие. Европейския съюз може да се възползва от политическите си възможности чрез програмата за развитие, за да отстояваме човешките права в Камерун. Освен това, трябва да помислим за техническата помощ и техническа и политическа подкрепа в програми за развитие, за да подпомогнем развитието на, и демократизацията на камерунското общество. Тази резолюция заслужава напълно вашата подкрепа, защото е в полза на всички камерунски граждани. Благодаря, казва председателят. Юдит Аргентини има думата. Благодаря ви, господин председател. През октомври 2018 година бяха проведени президентски избори в страната и президентът Пол Бия беше преизбран. Той е на власт от 1982 година насам. Как изобщо е възможно подобно нещо? Няма нищо изненадващо във факта, че хората излязаха да протестират по улиците срещу него. И основната цел на нашата резолюция, която разглеждаме днес, е да кажем на Пол Бия, освободи, освободете Морис Камто и неговите сподвижници. Демократичният процес може да мине само през диалог. А подвеждането по съдебна отговорност в военен трибунал не е част от демократичния процес. Това не е начин да се е, води съдебно производство срещу цивилни граждани. Не говорим често тук за Камерун в Европейския съюз, но днес имаме тази възможност. Властта е в ръцете на Пол Бия, той може да промени нещата. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител, колеги, след изборите, които бяха много съмнителни и повдигнаха въпроса имаше ескалиране на несигурността и насилията в страната. Стотици хора бяха убити, десетки хиляди бяха разселени, други се намериха в затвора. Имаше изтезания, хора, които са бяха изчезнали, убийства без съд и наистина ескалирането на насилието е много високо. Ние призоваваме военните и а, силите на реда да престанат с а, тези а, деяния и да бъдат. А, да, не, да няма нарушение на човешки права трябва да има е, мирни преговори под егидата на е, Африканската организация, в коя, която ние, ние трябва да подкрепиме Фернандо Лопес Агилер. Благодаря, господин председател, госпожо Могерини в досегашния управляващ е, е Дареца с Роберт Мугабе в Зимбабве след най-дълго управляващите в Африка. Седем изборни периода резултатите доведоха до сериозни де, е, демонстрации. Като лидера на опозицията е в затвора, очаквайки е, да бъде изправен е, от предвоенен съд, което означава доживотен затвор или смъртно наказание. Така че ние настояваме първо да се сложи край на това насилие срещу демонстрантите. Изискваме свободни и честни избори изборна реформа. Настояваме Европейския съюз, заедно с ОНЕ и Африканския съюз, да гарантира освобождаването не само на Морис Камто, но и на 200 други политически лица, които също са в затвора. И разбира се, най-сетне настояваме Европейския съюз да предприеме стъпки, като ограничи сътруд... сътрудничеството с страни, които нямат демократично поведение. Благодаря сега Ришат Чернецки от името на ЕКАРЕ. Пани Przewodniczący, шановни Питание по Господи, господин, господин председател, дами и господа, говориме за Камерун страна, която е далеч от Европа, но е много важно да повдигнем този проблем, защото говориме за една страна, която е била колония на една държава членка. И в продължение на векове тази държава членка се е обогатявала на гърба е, на Камерун и сега има морално задължение да помогне на тази страна в, Камер... в Камерун ние изпращаме хуманитарна помощ, но бихме искали да има гаранция тази хуманитарна помощ да стига до нуждаеща се. И трябва за това да има и зачитане на човешките права. Ние трябва да бъдем единни, трябва да бъдем солидарни и да показваме своята солидарност но бихме искали това да стане и в е, Камерун, и в другите страни, с които имаме отношения. Господин Корал. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Камерун преминава през е, много трудности. Боко Харам продължава да действа в северната част на страната. Има проблеми и по границата. А, също така има и голям брой сепаратисти в а, северо-западната част на страната. Ето, по всички тези причини трябва да проявим солидарност към страната. Едновременно с това трябва да припомним, че заплахите не са извинение за непропорционално използване на сила и за потъпкане на човешките права. И а, престъпленията, извършвани от а, властите са недопустими. Сред тях са задържане на случайен принцип, извънсъдебни екзекуции, по използване на сила срещу протестиращите, срещу журналисти, активисти за правата на човека. Подобни действия не могат да бъдат оправдани при каквито и да е било и обстоятелства, дори когато страната е изправена пред сериозни заплаха. Благодаря ви от името на ЕНС думата има госпожа Доминик Билд. Благодаря, господин председател. Преди всичко трябва да обърнем внимание, че е, ние и, и, подкреп, и, и, има въоръжени сили, които водят безмилостна битка с Боко Харам. Е, до сега е, Камерун отбелязва успешна, успех в битките в, помощта, в помощи на смесените международни сили. Положението в страната е изключително изключително много трудна. Да не забравяме хилядите нигерийски беженци. И то те, въоръжените сили на Камерун подпомагаха в това отношение. Страната въвежда да внася стабилност в един размирен регион, което разбира се никак не е лесно преди всичко, защото разделението между англофо... англоязично говорещите води до дълбок е, антагонизъм, включително економически. Е, англоязичните райони държат основ основните би природни богатства, е, така че това създава допълнително напрежение. Второ, е, предвид сериозните реформи на правителството, имам предвид комисията за двоязичие и мултикултурализъм. Така че в това отношение се нарушава е, водещата роля в, на англоязичните райони. Камерунското общество няма да се определя само по тази линия колко, какъв е, какво е разпределението между англофония и франкофония. Те, са, са, те все пак споделят една и съща култура и а, своята страна. Това трябва да подкрепим неизменно и без да вземаме страна в този конфликт. Благодаря. Госпожа Сесил Кашето Киенге. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Към Камерун Камерун потъва в насилието. Президента, който вече властва 30 години, не прави нищо и като че ли властта се разпада, но използва насилие, за да запази позициите си. Всички опоненти, опоненти биват обвинявани в какво ли не под претекста, че страната е непрекъснато в конфликт с Боко Харам и сепаратистски движения. Трудни са от, отношенията. Ние не, в никакъв случай не защитаваме сепаратистските милиции, но а, властта не прави нищо, а, освен да а, размножава корупцията, шурубаджанакизма и измами в, по време на изборите. Крайно време е да се проведат едни свободни и справедливи избори в страната. Благодаря на, е, на Върховният е, комисар за работата, която върши. Благодаря на, на всички, които направиха нещо в този парламент, включително и техническия състав. Благодаря. Давам думата на господин Шафтхо. Скъпи колеги, за последен път се изказвам в, тук, в парламента. И се изказвам по ед... за една държава, която ми е много на сърцето, която съм покусявал нееднократно и мога да се каже, че съм всъщност син на тази страна. Камерун представлява една много крехка мозайка от култури и може би Пол Бия стигна малко далеч е, в, в начин, който управляваше страната, с е, който е, пренебрегна нуждите на говорящото младсинство в северо-южната част на страната и на сепаратистите в северна част на Камерун. Но сепаратистите се, са подстрагавани от мисиоманите и между другото Камерун е една от най-стабилните страни от 30 години насам. Господин Пълбия знае, че не може да остане на поста си до края на живота си. Знае, че трябва да започне процес на демократизация и децентрализация, съпътствано от план за сигурност и развитие. Това е неизбежно, затова трябва да му помогнем, но по дискретен и полезен начин. Така че нека да не се месим в процеса с големи призиви за правата на човека, при положение, че непрестанно прилагаме двоен стандарт, в зависимост от за коя африканска държава става въпрос и какви са интересите ни там. Благодаря ви. Благодаря много. Пристъпваме към процедурата на спонтанни изкази. Хосе Игнасио Фарио е първия говор. От не присъства очевидно следващият. Господин Иржи Поспишел. Благодаря много, господин председател. Дебата, проведен до сега, ясно разкрива проблемите на Камерон. Това, което може да направи Европейската комисия е да е, усили натиска върху президента, който е на власт от 1984 година и да изиска, защото опозиционните лидери да бъдат допуснати за кандидат, да не бъдат арестувани и затваряни само защото са против настоящата настоящия президент. За жа... Те не бива да бъдат репресирани. За жалост, точно това става в Камерун. Няма върховенство на закона. тук трябва да работим и мисля, че би било доб- добре, госпожо върховен представител, ако убедим камеринското правителство да не затваря своите опоненти. Благодаря. Господин Нотис Мариас. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Това е последното ми изказване по време на този мандат. Надявам се, че ще се видим отново е, за един следващ мандат, но гръцките избиратели ще решат, те ще решат дали ще имам възможност да се върна отново в тази пленарна зала. Това е моето 2531 изказване в пленарна зала и благодаря всички колеги е, председателството, е, преводачите и всички служби в е, парламента. Мога да ви уверя, че ще продължа борбата си в защита на гръцкият народ, защото за това съм тук. Ние трябва да подкрепиме Камрун, за да може камрунският народ да се радва на мирно бъдеще. Господин Кастал. Грация, президенте. Оджил Камерон. Господин Кастал, да благодаря ви, господин председател. За съжаление, положението в Камерун става катастрофално. Страната е на ръба на гражданската война. Голям брой са политическите затворници, то задържали на случайен принцип като ръководителят на опозицията Морис Камто, който се осмели да успори последните резултати от, послед... резултати от последните президентски избори. Президентът е на власт от 1982 година насам терорът владее цялата страна. Към всичко това трябва да се добавят, разбира се, и военните сблъсъци в северната север... и северо-западната част на страната. Всичко това ни припомня, че колониалното минало вероятно никога няма да бъде преодоляно. Жертва, жертва на репресиите са и студентите. Ето защо Комунистското правителство трябва незабавно да освободи всички е, политически затворници и да потърси мирно решение за целият регион. Бих искал да окажем по-силно по-силен политически натиск върху страната. Споразумението от Котону не бива да остава празни думи на хартия. Благодаря ви, думата има господин Полчак. Благодаря, господин председател Искам да подчертая факта, че дори в последния ден от пленарната ни седмица ние говорим за защита на човешките права и ги отстояваме. Мисля, че това е изключително важно като послание с един, отправено с един глас. Мисля, трябва ясно да покажем, че сме единни по този въпрос. За Камерун, разбира се, мъченията, убийствата, преследванията на хора, убийства без съд и присъда са абсолютно неприемливи. И точно това правят въоръжените сили на управляващия вече толкова отдавна президента. И макар да знаем, че Камерун играе важна роля в региона, не можем да затваряме очи, особено преди изборите. Благодаря, господин председател това, което чуваме за Камерун е много страшно, особено що се отнася до човешките права, колкото до опонентите. Те биват хвърлени в затворите, без да има някакви доказателства и най-вече е, Морис Канто. Силите на реда всъщност воюват със собственият си народ много хиляди хора са били разселени, е трябвало да напуснат домовете си, други са избягали чак в Нигерия. Трябва да се упражни натиск над камерунските власти, за да бъде освободен Морис Канто и неговите е, съподвижници, за да може да им да има мир в страната. Трябва също така да, да има и свободни медии. Без това не може да има демокрация. Благодаря. Госпожа... Е, колегиня, колегове. Колеги, Тази резолюция ясно подчертава и показва на камерийското правителство, че Европейския парламент следи положението в страната и не е съгласно с прекомерната употреба на сила, ограничаване на права, човешките права и потискането на правата на опозицията. Европейския съюз използва разполага с дипломатически и с финансови средства за влияние и смятам, че трябва да ги използва. Надяваме се върховният представител да чуе нашите притеснения и да реагира. Колеги, на този етап бих искала да благодаря на всички ви за сътрудничеството. В продължение на 5 години всеки четвъртък на пленарното заседание обсъждаме спешните случаи за нарушаване на човешки права. Непрестанно позовавахме за освобождаване на политически затворници, за, освободен, за задържани и преследвани лица заради своите политически виждания или религиозен или етнически происход. Благодаря ви за всичко, което свършихме и благодаря на всички, които ни помагат тук в Европейския парламент. Пан Чаба Согор. Жа Шойдрова, желаем ви всичко най-добър, най-добро за предстоящите избори, господин Шойгор сега преди няколко седмици вице-управител в Тибет заяви, че е, нещата там вървят много добре, че всички слушат е, от Комунистическата партия. Очевидно, това е положението. Имам огромно военно и полицейско присъствие, за да гарантират, е, че някой няма да предприеме действия, но за жалост така добруват не само тибетците тибетците. И достиженията, техническите достижения на 21 век би трябвало да облегчат живота ни, а също да даде достъп до широки възможности за обучение. Със същите мерки ние можем да кажем, че диалога между Европейски съюз и Китай е, дава възможност да подобри нещата. Съжалявам, че пропуснах изказ... възможността за изказването си за Китай по технически причини. Но това е последното ми изказване след 11 години в Европейския парламент. И аз благодаря председателят. Благодаря. Радвам се, че, е, че е, и, има, ви дадох възможност да се изкажете. И накрая госпожа върховен представител Могерини. Благодаря, господин председател от е, изборите Камерун миналият октомври сме свидетели на а, насилие, на конфликти а, срещу протестанти, срещу протестиращите насилие срещу протестиращи. Тези много от опонентите са арестувани, те ще бъдат съдени от военен съд. Адвокатите казват, че не се спазват съответните законодателни процедури конституционните права на камерунските граждани са потъпкани. Следим отблизо положението и от името на 28 исках, поискахме да, да бъдат освободени е, опонентите, да се престане с е, насилието, е, речта на омразата. Важно е, че, че проведахме, проведахте това, тази дискусия тук в последния ден от вашия мандат. Що се отнася до положението на англоязичните малцинства, ние призоваваме към диалог през прекратяване на насилието. Въпреки това, непрекъснато получаваме информация, свързана с упражнение на насилие от страна на военни и сили на реда, Положението наистина е тревожно. Повече от 500 хиляди души са били разселени, а други са избягали в Нигерия. Водиме пряк диалог с властта и ще следиме много отблизо съдбата на 47 англоговорящи лидери на мълцинство, които са в затвора. Беше спомената борбата с Боко Харам в северната част на страната. Знаеме от друга страна, че и Боко Харам не е непобедима. Тази а, тази групировка също претърпява загуби, но има и много щети след, след гражданското население. Ние под, подкрепяме и принципите, които Върховния комисарят за бежанците се опитва да, да налага, на които се, на чието спазване се опитва да налага в страната. Под подкрепяме помощта за разселените е, граждани, както и помагаме на съседните страни, които приемат е, бежанци. Е, времено ще продължиме да настояваме за съблюдаване на човешките права и за прекратяване на насилието над гражданското население. Благодаря, госпожо Върховен представител. Искам да ви благодаря за това, че ще останете и за следващата точка. Имаме 8 проекто резолюции от всички политически партии. С това приключваме дебата на тази тема, а ще гласуваме утре, казва председателя. И и ще приключиме нашите дебати с Бруней. Давам думата на госпожа Лок Билер, една от авторите на резолюцията за Благодаря още от 2014 година в Бруней бе въведен шарията, който от 3 април е в пълно приложение. Всяка е, еднополови сексуални отношения или аборти се наказват с е, убиване с камъни, рязане на ръки, на ръце, за обругаване на Мохамед водят до смъртно наказание, което се прилага до ли деца за над 7 годишна възраст. Султан на Бруне, който разполага с цялата изпълнителна власт като премьер, задължително трябва да отмени шарията. Това е в яра контраст с международните правни норми. Освен това, трябва да има равенство пред закона, независимо от пол, сексуална принадлежност, происход или религия. От 57, за 57 година в Броне всъщност има мораториум върху смътното наказание. Той трябва да се възстанови. Ако Броне преразгледа ширията в съответствие с международното право, Европейския съюз трябва да помисли дали трябва да продължаваме да имаме партньори в тяхно лице. Освен това, правата на човека, особено на хората с различна сексуална ориентация, трябва да влезе в тем в дневния ред на следващия диалог с Азия и Африка. Благодаря. Давам думата на господин Чарл Станов. Господин председател, влизането в сила на 3 април на преразгледания съдебен кодекс е, е много жалко, защото се увеличават наказаните с смърт престъпления и се включват към тях сексуални отношения по взаимно съгласие между лица от един същи пол за извънбрачни сексуални отношения и за аборта. По този начин наказателният кодекс в Бруней напълно отговаря на шарията. Предвижда се също така и отрязването на крайници за осъдените за кражба. Като особено притеснително е това за регионите мнозинства. А лицата от общността ЛГБТИ са особено застрашени. Очевидно е, че в един модерен свят не бива да има подобна наказателна система. По този начин Бруней не спазва своите международни отношения и като член, като е, член на парламента от Обединеното кралство много съжалявам, че това се случва в една страна на общността. След 28 години в Европейския парламент, за съжаление, вероятно се изказвам за последен път. За мен беше огромна чест и удоволствие да работя тук, така че ви казвам благодаря ви и вероятно довиждане. Благодаря много, уважаеми е, Чарлз. Сега продължаваме с изказванията госпожа Бьорк. Благодаря. Благодаря, господин председател. Законодателството в Бруней и хората, отношението към хората с различна сексуална ориентация, които са подставени под сериозно заплаха от преследване, смъртно наказание и така нататък, е, са факти, са ужасяващи факти. Аз участвах в изработването на тази резолюция, но оказва се, че и тук в Европейския парламент вилне е на моменти сериозна омраза срещу правата на, различ... на различните срещу хомосексуалисти и така нататък подобно поведение няма място нито в Бруней, нито тук. Трябва да действаме ур, умно и да, да бойкотираме Бруней изцяло, включително търговско отношение. На Човешките права са наистина заслужава наистина да бъде наказан. Но подобно поведение е много широко разпространено в Колумбия. Също ставаме подобно, на подобно поведение, включително от християнските общности. Нека си напишем домашното, гарантираме, е, подобно, че няма подобно ограничение никъде по света. Игнацио Корао. Благодаря, господин председател. И госпожо Върховен представител, това е последната точка от дневния ред за нашия мандет. Благодаря на колегите за работата, която свършихме заедно в защита на човешките права. Да, трябва, трябва да продължиме търговските отношения с а, друг, с а, всички страни в а, света, но не в ущърп на човешките права. Султанната, султаната на Бруней има много а, на е, ужасна политика в областта на човешките права и особено е, спрямо жените, които е, са втора, са втора категория. Там се изпълняват наказания с като пребиване с камъни, е, резане на ръце е, и трябва да направим всичко, което можем, за да приключиме нашия мандат е, в борба с подобни явления. Госпожа. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, живеем в епоха на криза. Целият свят е в криза. Климатичната криза, ултраконсервативните сили на мрака, които все повече завладяват пространство по света и е мрачна епохата по отношение на правата на жените, на ЛГБТ и, и въобще на човешките права като цяло. Всички видове човешки права са поставени под заплаха, както в Европа, така и по целия свят засилването на национализма е истинска заплаха за нашата демокрация. Така че на всички вас горе е, в галерията казвам, ваша е отговорността да запазите демокрацията на 26 май. Казвам го и на всички граждани на Европейския съюз. Защитете ценностите ни. А по отношение на Бруней и новият наказателен кодекс, основаващ се на шарията, той е, е кръвожатен, нарушава достоинството на човека и е нечовешки. Насочен е към най-вече уязвими групи, като е, жените, децата и лицата ЛГБТИ им отнема човешките права. Съгласно на новия законодателен кодекс, деца могат да бъдат наказани с бичуване от 7 годишна възраст нататък. Сексуалните взаимоотношения между хората от един същи пол и извънбрачните сексуални отношения могат да бъдат наказани с смърт чрез е, хвърляне на камъни. В демократичното общество не е престъпление да си гей, хомосексуален или да направиш аборт. И аз настоявам за незабавната отмяна на този съкратен кодекс, основан на шарията. Благодаря ви, господин Томаш Здеховски има думата. Важни пане Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Върховен представител Могерини. Аз бих искал от своя страна да се присъединя към всички, които изразиха благодарност към колегите е, за последните пет години труд по такива спешни въпроси. Често сме си задавали въпроса какво можем да направим ние в Европейския парламент. В такива конкретни случаи, благодарение на нашите резолюции по спешни въпроси, сме постигали освобождаване на задържани, и, или промяна на системата. Положителните примери са многобройни. Съвсем неодавна критикувахме положението в Малдив, на Мадивските острови. И, и през септември миналата година там настъпи промяна лидера на опозицията, който получи нашата подкрепа, завоюва политическа победа. Така че ние, аз се надявам, че ще променим и положението в Бронеи. Винаги съм гласувал въвеждането на шарията. От години го правя, особено защото шариатът няма нищо общо с съвременната демокрация, с никакъв плурализъм това се отнася, той засяга много групи, включително религиозни мълцинства, които само поради различното си вероисповедание са преследвани и не наказвани. Само поради факта, че биха и че искат да упражняват своето вероисповедание. За това на последното ни заседание призовавам всички да се борим за свобода и демокрация. Това са върховни ценности. Госпожа Мариете Шаке. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен председател. Преди 10 години за първ път тук е, взех думата, за да говоря за нарушаването на човешките права в Иран. На последното си изказване също призовавам да продължиме борбата за човешките права. Положението в Бруне е толкова страшно. Там се нарушават всички права. Правото на свободност, на свободното слово, репродуктивните права, правата на хората от общността ЛГБТБИ чието взаимоотношения се наказват със смъртно наказание. И това 21 век. Ние, ние знаеме, че натиска води до резултати. Затова призовавам върховният представител да бъде все така а, активна и опорита в борбата за човешките права. Благодаря ви. Благодаря. С това изслушахме седемте автори на резолюции, а сега давам думата на госпожа. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, никой не бива да, бъд, да страда от преследване и дискриминация заради това кои са и кого обичат. За съжаление обаче на, от 3 април насам случат е такъв в Борней, тъй като се прилага закона на шарията, който предвижда убийство с камъни, ампутация на крайници и бичуване. Шията беше прият не защото това иска населението, а защото режимът а, се проваля, защото не може да гарантира економическа стабилност и целта беше да се отвлече вниманието на обществеността от тези проблеми. Ето защо Европейския съюз трябва да заклейми тези варварски наказания, включително и чрез а, а, за, мораториум върху издаването на визи и санкции към султана и неговите приближени. Трябва да гарантираме, че ще се приложат а, точно тези мерки и това може да се случи само ако междуна... Това може да се случи само чрез налагане на международни санкции и диалог с интересованите страни извън и в страната. Господин, господин Върховен представител, не е достатъчно да сме ужасени, и трябва да започнем да действаме. Това вероятно е последното ми, из... ми изказване и бих искала да благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Благодаря. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, господин Демесмак. Рехт ons grote ongenoegen eh, horen Благодаря, господин председател. Ние изразяваме своето възмущение при влушаване на положението в а, Бруней. Е, стари практики се прилагат като редовни средства за наказание. Държавите отговарят за своето законодателство, но самите, самото законодателство е, трябва да съответства на универсалните човешки права уважение към националния контекст е само претекст правата на жените, децата, на хората с различна сексуална ориентация се нарушават и погазват грубо. Това е последното ми изказване в парламента. Човешките права никога не са гарантирани, но трябва да упражним натиск. Комисията и парламента трябва да се погрижат за отмяна на това на, на този, това остаряло законодателство. Броней може да е богата страна, но това не ги оправдава. Фабио Масимо Касталдо има думата. Кари колеги! Скъпи колеги! Най-бог най богатият човек, човек в света е познат също за невероятните си ексцесии. През 2013 година той обеща, че ще промени наказателния кодекс и от април 2018 година този нов кодекс влезе в сила, в който се включено ампутации, пребиване с камъни, забрани на аборти и така нататък. Султана на Бруней и цялото му семейство трябва да бъдат съдени за нарушение на човешките права. Това е последното ми изказване по време на този мандат и последно, последния ми принос към човешките права. Благодаря за работата, която свършихме заедно, за това, че заедно бранехме и защитавахме едни ценности, които са в основата на европейския градеж. Ще продължим да го правиме и ние трябва да продължиме да бъдеме защитници на правата на най-уязвимите, на по-слабите. Да продължим да го правиме. Благодаря ви. Това беше наистина едно прекрасно послание. Но господин Колумбия има сега дума. Господин председател, в Бруней се прилага чисто и просто исляма, ислямският закон. Пребиване с камъни за хомосексуални отношения и изневяра много странно е подобно отношение, защото смъртното наказание е за жена при изневаряване, а за мъж е, са 50 удара с бич. Виждате разликата между мъжете и жените. Също така за обида на, е, на пророка Мухамед е, е предвидено смъртно наказание. А на няколко метра от тук съда на човешките, Европейски съд на човешките човешките права, отне всякакво право за критика на исляма в Австрия. И докато Европейският съд за правата на човека по подобен начин толерира радикалния ислям, не можем да си позволяваме да правим подобни критики към режима на Броней. За пореден път проявяваме лицемерие и слабост тук в парламента. Нека първо да, се, е, да разрешим собствените си проблеми, а не да получаваме останалите. И по време на последната последното си изказване бих искал да благодаря за цялата свършена работа тук и да пожелая успех на, на тези, които ще ме наследят за един съюз на европейските свободни народи. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Валенсиан, благодаря, господин председател. Скъпи колегите, много добре обясниха жесток, жестокостта и ужасите, които царат в Бруней. Бруней е пример за екстремност, но е, това е още един пример само. И все но все повече и повече, като, като, като че ли се разпространява те, е, теорията за е, релативизиране на човешките права. Та, да, и това и на мене ми е последното изказване, но а, се. А, радвам, че тук успяхме да се бориме за онези, които се борят за свободата, и които страдат. Нека не забравяме онези, които са далече, но които се борят точно за онези ценности, които защитаваме и ние. А, благодаря на всички оне, онези, които е, го правиме тук. Но когато излезем от тази зала, тази луксозна зала, нека не забравяме за, за онези, които са в затворите, за жените, които страдат, за онези, които са мизерни, за всички онези, които се борят за ценностите, върху които почива Европейският съюз. Благодаря, скъпа Елена благодаря ти за това последно изказване по време на нашия мандат. А сега минаваме към спонтанните изказвания. Господин Фария. Добре, гасио, президент. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, и за мен това е последно изказване в парламента. Искам да ви благодаря за ангажимента за, в името на човешките права. Още веднъж ви благодаря за стореното до сега. Що се отнася до новото законодателство в Бруней, искам да кажа следното – там се опитват да наложат тези толкова жестоки закони закони, които са насочени против народа на Бруней. Налагат се изключително тежки наказания за сексуална ориентация или изневяра. Това е опит да се затвори устата на хората, включително и на критиците на подобни практики. Ние, госпожо Могерини, трябва ясно да заявим нашата позиция. Да не продължаваме споразумението за партньорство, докато съществува това нетърпимо положение. Благодаря. Госпожа Джули Уорд има думата. Uh, Много ви благодаря, господин председател. Когато ме избраха през 2014 година, решиха да съм гласа на хората, които нямат глас. И отново се възползвам от прекрасната платформа, която представлява Европейския парламент за защита на човешките права на световно равнище. Шокирана е бях от решението на султана на Броней да въведе смъртно наказание за хомосексуални отношения и изневяра. Смъртно наказание винаги е недопустимо и трябва да се борим срещу него по всички обстоятелства. Но в този случай особено сериозно, защото има дискриминация спрямо жените и се ограничават способности, възможности на хората да обичат когото искат. Когато говорим за хомофобия тук в Европа. Не бива да забравяме, че всяка е, форма на дискриминация, дори най-малката, води до цялостен е, е, климат на омраза, който води до смъртта на много хора, било то жертва на тълпата или жертва на държавните органи. Ето защо призовавам върховния представител да използва всички дипломатически канали, с които разполага да насърчи е, правителството на Бруней да отмени тези средновековни закони и да сложи край на смъртното наказание, както в тази страна, така и навсякъде по света. Благодаря ви. Госпожа Анна Миранда има думата. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Една от задачите ми тук в Европейския парламент бе да отстоявам човешките права в Европа. И изказвам благодарност на госпожа Могерини е, за постигнатия компромис е, е, при отстояване на човешките права. Трябва да отстояваме човешките права и да заклеймим всякакво посегателство върху тях, да се борим с смъртното наказание и дискриминацията в света и в Европа. Сложното положение в Бруней налага да защитим тези хора заедно с хората. Аз съм член на групата за, в Европейския парламент за а, хора с различна сексуална ориента, ориентация. И аз смятам, че борбата за човешки права е борба за достоинство чувство и респект към човешките, към човешките същества. Благодаря на всички сподвижници в тази идея. Това е последното ми изказване за сега. Ще се завърна. Господин Соснец. Абе, знову то само, знову гарстка пословна Още веднъж една шепа депутати, една празна зала, да говориме за другия край на света. Още една резолюция, след друга резолюция, без нищо да се постигне. Просто хората се чудат с какво правим тук. Какво ще стане, ако изведнъж султана на Брунай реши нещо друго? И и, и и каже, че ще убива собствените си синове. Ще можем ли по някакъв начин да се нам... намесиме? В, края, в крайна сметка него му е абсолютно все едно какво правим и какво казваме тук. Малави, Китай, Камерун, всичките тези теми ги обсъждаме и обсъждаме някой днес, но най-после този, в този списък можем да включим всички държави членки. А дека да не престанем да се занимаваме с другите, да си решаваме собствените проблеми. Благодаря. Вчера султана на Броне изпрати писмо до а, Европейският парламент, в който изложи своята позиция. Господин Кей. Благодаря ви. Днес описваме нечовешкото отношение към гражданите на Бруней съгласно наказателният много петен катален кодекс, от които има тежки санкции и нехуманно отношение. И както Броне е напълно наясно, подобни наказания са забранени от Конвенцията на ООН за забрана на изтезанията. Е, в страната се въвежда смъртното наказание и хомосексуалността се наказва с е, е, смърт с хвърляне на камъни, което е нечовешка практика и трябва да бъде прекратена. Свободната, свободата на религията и на сексуалната ориентация са водещи свободи в съвременния свят и трябва да вървим напред, а не назад и да гарантираме спазването на основните човешки права. Ето защо призовавам Броней да отмени този нов наказателен кодекс и да гарантира, че законодателната му рамка съвпада с международните изисквания. Насъмявам също така хомосексуалността да бъде декриминализирана и да изпрати много ясно послание към Броней от името на целия свят. Благодаря ви, господин Станислав Полчак има думата. Благодаря, господин председател промените на наказателния кодекс на Броней отива до крайности. Това, е, това са мъчения и преследване на собствения народ. Тери, тези средновековни наказания за различни простъпки са немислими през 21 век. Промените с авторство на наш партньор Султана на Броне, господин председателстващ, не зная какво обяснява той във въпросното писмо. Предполагам, че то е пълно с лицемерни обяснения, но мисля, че е изключително важно ние в разговор с АСЕАМ да поставим въпроса за следващия период човешките права са наистина наш, наша запазена марка. Нека за продължим да работим така. Господин Иржи Поспишел. Благодаря, господин председател. Исках да реагирам на казаното от полският колега, който се съмняваше дали трябва да обсъждаме тук нещата. Аз идвам от а, Чехия, от Чехословакия, по-скоро бивша комунистическа страна. И много от дисидентите на времето а, бяха хвърлени в затвора, но на тех им помогна а, за, застъпничеството на западните им а, а, колеги. Така че важ, важно е да има други страни, които да се застъпват за а, хората, които се борят за демокрацията. А, да, дори днес си спомнят а, чешките дисиденти за помощта, която са получили и а, как президента Митеран е дошъл да а, ги подкрепи. С това приключваме спонтанните изказвания. А сега давам думата на госпожа Могли. Благодаря ви, господин председател. На 3 април Бруней започна последният етап на въвеждане на новият наказателен кодекс, който предвижда наказания като ампутации, публично обичуване и пребиване с камъни. Наказания, които не бива да съществуват по света. Също така се предвижда повторното въвеждане на смъртно наказание. Знаете каква е нашата позиция на Европейския съюз. Ние сме против смъртно наказание навсякъде по света. Ние сметаме, че няма възможно оправдание за подобен вид санкции. Нито на престъпление не може да оправдае ампутация или стезание, още по-малко пък смъртно наказание. И със сигурност никой не бива да бъде наказан за това, че обича друг човек. Това никога не може да се смята за престъпление. Ако бъдат прилагани тези наказания, те ще представляват нарушаване на редица международни организации, е, ангажименти поети от е, Броней. Тези вид наказания са е, забранени съгласно Международната конвенция за премахване на изтезанията и другите форми на нечовешки наказания. Също така те противоречат на 12-те декларации човешките права извинете, Декларацията за човешките права на АСЯН от 2012 година и нарушават Конвенцията за правата на човека и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. В денят на съобщаването на влизането в сила на Новия кодекс ние реагирахме заедно с редица международни партньори, като на първо място беше е, върховният представител на ООН с на човека Мишел Башле. Сега трябва да гарантираме, че при въвеждането на новият наказателен кодекс няма да нарушава човешките прави и напълно съвпада с всички международни ангажименти, поети от страната в областта на човешките права. Смятам, че днешният дебат е много важна възможност да подчертаем нашите какви са нашите очаквания от страната. Очакваме от страната да запази де-факто мораториума над изпълнението на смъртното наказание. Държа да отбележа, че следим случаят от години. Не само преди няколко седмици започнахме да действаме. Когато беше прият наказателен кодекс през 2013 година, временно прекратихме преговорите за споразумение за партньорство с Броней, и от тогава насам поставяме въпроса при всичките ни срещи с представители на бронейските власти и в рамките на диалог диалога за човешките права и демокрацията със страната. Сега най-важното е да предотвратим изпълнението на този вид наказания. И за тази цел преди всичко ще продължаваме да оказваме натиска двустранно е, на върху властите на Бруней, както пряко, така и чрез другите държави член, чрез държавите членки, които имат представителство в страната. И заедно с Илмар Гилмар, новият представител на ООН за правата на човека, ще продължим да го правим. Ще продължим да работим и с съвета за човешките права в рамките на ООН, тъй като Броне ще бъде обект на оценка в съобхватната оценка с правата на човека. Бруней е нарушил своите ангажименти и съгласно АСЕАН и аз гарантирам, че ще повдигне въпроса на следващата годишна среща между Европейския съюз и АСЕАН през август. Забраната на унизителните наказания не е само европейска ценност. Както казаха редица от вас, това са международни ценности, които споделят хора от всякакъв етнически происход и всякакво вероисповедание навсякъде по света нито една страна няма право да използва такива санкции. Тези ценности принадлежат на всички граждани, нито една страна не може да им ги отнема. Тук става въпрос за достоинството на всяко човешко същество и ние, като Европейски съюз, ще продължим да работим за спазването на човешкото достоинство навсякъде по света, на първо място, разбира се, тук в Европа. Тъй като това е и последният дебат за този ваш мандат. Може би ще кажа няколко думи малко по-късно, но държа да благодаря на всеки един от вас за работата, която вършите по правата на човека. Много, много висока я е цена, много помогнахте за работата, която вършат европейските дипломатия по целия свят и споделям виждането на колегите, които казаха, че се надяваме през следващия мандат да има още повече депутати, които да работят по защита на човешките права в Европейския съюз и по целия свят. Благодаря ви. Благодаря много. Госпожо върховен представител, мисля, че аплодисментите свидетелстват за оценката, която правиме за работа, която вие извършвате. Имаме 6 проекто резолюции от различните политически групи. С това приключваме дебата и ще гласуваме след малко. Бих искал да благодаря на всички наши сътрудници, на всички онези, които ми помогнаха да ръководя тази, това заседание. Тези, които няма да видим, с които няма да се видим вече, всичко най-добро в живота. Благодаря на всички отляво, отдясно. Бих искал да благодаря и на преводачите, казва председателят и пожелавам на всички приятни великденски празници. Ще продължим в 12. Der президент. Председател. Подновяваме заседанието. Уважаеми колеги, вече всички сме смаяни от случилото се пътно-транспортно происшествие на остров Мадерва, където са загинали минимум 29 души и има много бройни ранени. Съчувстваме на всички близки и приятели на жертвите на трагедията. Благодаря от, от името на парламента на всички помагащи за преодоляване на последствията. Моля за минута мълчание в памет на жертвите. Благодаря на всички. Сега има думата господин Фария. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, исках в началото да взема думата, защото исках да спомена трагедията, за която току-що чухме от господин председателстващия. 29 души са загубили живота си. Става дума за автобус, който се е преобърнал. Е, той е возил германски туристи е, това е станало на много остър завой и това е едно от най-тежките пътнотранспортни происшествия, случвали се на остров Мадейра. Има загинали, има ранени. <clears throat> Искам да изразим съчувствието си на в семействата и бли, на близките на пострадалите. Вече отбелязвам това с минута мълчание. Е, сега е, ще пристъпим към е, дневния ред. Господин Кавада, компетентни австрийски, френски органи искат отмяна на имунитета на Мари Кристин Нартю, тъй като и въпросът е отнесен към служба Комисията по правни въпроси. Поради оттеглянето на госпожа Лида Макев, Макаван, да констатираме, че от 19 април мястото и в парламента е свободно и дава информация на компетентни национални органи. Сега, госпожи и господа, давам думата на госпожа Върховен представител, заместник председател на комисията Фредерика Могерини. Благодаря, господин председател. Зная, че е необичайно да вземам думата преди гласуването на тъй като е последната сесия от мандата ви. Исках да изразя от името на Европейската комисия и лично аз, убедена съм, мога да го кажа и от името на съвета, да своята благодарност благодарност към, към всеки от вас, от всички политически групи за прекрасните пет години сътрудничество. Мисля, показахме, че европейските институции могат да взаимодействат активно при зачитане на, на институционалната а, автономия и политическите убеждения. Благодаря лично на всички вас, които работиха специално с мен по човешките права, външна политика, политиката на сигурност и отбрана. Желая на всички ви всичко най-добро и на добър час, било на следващия мандат или в нови поприща. От... Вярвам, че ще носите европейското знаме в сърцето си пред мен стоят още няколко месеца мандат ще се опрем на постигнатото до сега и научените уроци. Очаквам да работим с новоизбрания парламент през юли след изборите. Благодаря на всички ви още веднъж. И успех в изборите!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 мисля, че от името на целия парламент мога да благодаря за вашата работа и да пожелая от своя страна успех. Това е последното ни заседание и знае, че има колеги, което, което е в разрез правилника, но те ще вземат думата. Ще се опитам да подредя малко нещата. Първо, нека да ви кажа, че имам две записвания за изказване изказвания ще дам думата на двете, иначе по общи въпроси. Сега първо госпожа Коста. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Днес е свет отбелязваме всички паметници, записани в съкровищата на ЮНЕСКО, включително и а, катедралата Света Богородица в Париж. Много инвестирахме в европейските програми за културното наследство. Благодаря на всички колеги за а, тези 10 години, които прекарахме заедно. Мисля, че заедно успяхме да развиеме културната и образователна политика на парламента. Благодарим на всички. Благодаря, госпожа Коста. Госпожа Гростет. Мерси боку, Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, благодаря на всички вие, които днес сте сложили жълтото цвете на ревера си. То ни припомня ужасяващата възстание на гетото в Варшава. В продължение на десетки дни гражданите на Варшава носят тези цветя, изплатени на цял свят, за да кажем ясно, никога повече това не бива да се повтаря. И цветето на ревера ни припомня към каква Европа се стремим, каква Европа искаме да създадем, Европа на мир и човешко достоинство. И ви благодаря на всички ви за вашата воля да продължаваме да стояваме тези ценности за винаги и навсякъде. Благодаря. Сега нека първо да попитам има ли е, изказвания по процедурни въпроси? Очевидно не е господин Кавада и някои други поискаха думата. Давам думата на господин Кавада. Заповядайте. Мерси, Благодаря, скъпи Райнер, скъпи председателю. Ще бъда кратък, защото знам, че не е хубаво да се говори дълго. Много малко се е, съм се изказвал през тези пет години. Аз обещах на моите избиратели да върша упорито работа за тях и го направих. Бях обещал, че няма да се явявам за четвърти път е, като кандидата е, и това ще и ще спаза своето обещание, но мога да ви кажа, че Европа ще живее е, е, Европа ще продължи да се, да се развива, защото това е Европата на Бран, който е, който спаси много евреи, на онези, които спасиха Европа от комунизма, от Кол, от Вацла Хавал, от тези, които спасиха деца, е, еврейски деца и други деца през войната. Това е Европа на моята приятелка Симон Вейл. Е, благодаря на всички онези, кои, с които работихме в сътрудничество и дори онези, които се противопоставяха на нашата работа. Благодарение на всички вървиме напред. Благодаря, господин председател. Колегата Ле има думата. Uh, Скъпи колеги, това Днес ще вземем последните решения за този мандат и бих искал да ви благодаря за пет години на единство в разнообразието. Наш дълг е да запазим Европа единна и да построим на нова на Пришка Богородица Весел Великден. Благодаря, колега Петерле. Сега гласуваме. Първо темата за Китай. Имаме изменение. Устно изменение от колежката Шойдрова. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко нашето изменение за съображение А. Китай изявява интерес да съобрази своите, да, да, изпълни, да изпълни стандартите за човешките права благодаря за подкрепата. Има ли възражения, пита председателя? Не, гласуваме за резолюцията като цяло е, моля за гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се темата Камерун. Имаме предложение за е, изменение на 7 фракции. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се цялата резолюция. Е, е, за против, въздържали се, приема се. Бруней. Имаме обща резолюция от 7 политически групи. Е, второ изменение. Моля, гласувайте по електронен път. Е, край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 11, първоначални текст за, против, въздържали се. Пър... Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте по електронен път. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Е, Точка Д от преамбюла за против въздържали се отхвърля се. Г първоначалния текст за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Доклада Морае се гласуваме по електронен път по предложението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада на колегата Балаш. Първо ще дам на думата на госпожа Стиванс, която иска да внесе изменение господин Драги господин президент, съгласно член 119 параграф 4 от името на нашата група предлагаме да отложим доклада, гласуването на доклада за бъдещи парламентарни сесии. Е, този доклад не е готов за пленарен вод и днешното гласуване ще предизвика, ще задълбочи сериозното разделение между нас в края на мандата ни. Наистина смятам, че трябва да дадем възможност на следващия парламент да потърси и намери сериозно споразумение с истинска полза за нашите съграждани. Надявам се, че мога да глас... вярвам, да считам на вашата подкрепа за отлагане на вота. С това благодаря за вниманието. Благодаря. Това бе предложение господин е, Стивен Сотекара и господин Балаш иска да отговори. Благодаря ви, господин председател. Искането вече беше направено веднъж в понеделник и беше отхвърлено от парламента. И сега крайната да, консервативната десница отново се опитва да възпрепятства едно демократично гласуване. Дебатът вече беше проведен, сега е момента да гласуваме и да не си позволим в края на мандата парламента да не се изкаже по толкова важна тема като социалното осигуряване. Благодаря, колега Балаш. Сега гласуваме по искане на ЕКАРЕ. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С това стигаме до доклада ICAOTS. Е, имаме гласуване по изменение 90. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се е, изменение 91 за, против, въздържали се, приемат се. С това приключваме първо четене в парламента. Доклада на колегата Гжип постигнатото споразумение по изменение 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се е, с това приключваме втор чет. Доклада на колегата Звявка. Тук също предварително споразумение по изменение 41. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. Е, с това приключваме първото четене на доклада в парламента е, доклада на колежката Регнер. Тук има също предварително споразумение. Изменение 340. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Доклада на колегата Краснодемпски. Първо изменение 32 и 48. Гласуваме амблок за двете. По електронен път гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се изменение 31 cp 1 за, против, въздържали се, приема се 33 Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се изменение 6 и 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 31 CP2. За? Против? Въздържали се? Приема се. 34 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 ЦП е, 3 е, за, против, въздържали се, приема се. 1 ЦП1 отпада. 35 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 C54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1 CP2D, 31 CP5D. Идентични. Кой е за? Против въздържали се, приема се. С това отпада 36, 37. Моля, гласувайте по електронен път. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 CP6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1 CP3 отпада при това положение. 38 електронен вод. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 39 електронен вод. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 29 за, против, въздържали се. Отхвърля се 40 електронен вод. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се 31 c 7 за, против, въздържали се, приема се 42 електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се 21 и 41 идентични електронен вод. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се 43D. Електронен вод. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се 1CP4 за, против, въздържали се. Отхвърля се 31CP8 за, против, въздържали се. Моля, нека проверим по електронен път. Е, струва ми се, че се приема, но нека проверим. Край на гласуването. Приема се 31 C59. Електронен вод. Край на гласуването. Приема се 44 отпада, 31 CP 10. Електронен вод. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 31 CP 11. Електронен вод. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 45 45 електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 1 ЦП5 за, против, въздържали се. Отхвърля се 31 ЦП10 за, против, въздържали се, приема се. 1 ЦП6 по именно гласуване, електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 CP11. Електронен вод. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 47 електронен вод. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 1 ЦП 7. За против, въздържали се, отхвърля се 31 цп 12 за, против, въздържали се, приема се предложение на комисията. Моля електрон, електронен вод. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С това приключваме първо четене в парламента доклада Лука има изменение 2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с това. Приключваме първо четене. Още един доклад на колегата Луке. Предварително споразумение по изменение 2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се изменение 3, декларация на комисията за против въздържали се приема се. С това приключваме първото четене. Доклад на колегата Фернандеш, колегите Фернандес и Гуалтиери. Госпожа Могерини има думата от името на комисията. Господин председател, първо искам да благодаря на двамата докладчици за отличната работа по това досие. Искам да благодаря също така и на комитетите ЕКОН и БЪЧ и всички други, които работиха по досието, както и на докладчиците в Сянка. Те не, всичките не разполагаха с много време. Това са инициативите на комисиите за инвестициите Постигна се споразумение и консенсус и ще, про, ще прочета как без, без ущърп на прерогативите на съвета и и върху тематика и в много-много платформите, по, по силата на член 5, 21 и за регламент 6697 от регламента на съвета 1477 от 97 година. И също така, без да се нанася ощърп на правомощията на съвета, комисията в бъдеще ще предвиди усъвременяване на насоките, за да може да има абсолютно същ, същите е, норми като инструмента за гъвкавост и с, с цел финансиране на гар, гаранциите на Европейския съюз от страна на държавите членки. Благодаря, госпожо Могерин. Имаме частично споразумение по номер 42 от Кон. Кой е за, против, въздържали се, приема се. На 16 януари имаме измен... внасяме изменение. Сега по предложението на комисията. Моля, електронен вод. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с това приключваме първо чет на парламенте. Госпожа Клуни, нейният доклад предварително споразумение, изменение 63, моля за електронен вод. Гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се доклада на колегата Танк. Тук също има предварително споразумение, изменение, споразумение по изменение 2. Моля за електронен вод. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се тук. Също приключваме първото четене в парламента. Доклада на колежката Гирлинг. Имам предварително споразумение, изменение 44, електронен вод. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С това приключваме първо четене. Доклад Ланген. Тук също имаме предварително споразумение изменение 2. Електронен вод. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С това приключваме първото четене в парламента. Доклад Хюбнер, също предварително споразумение изменение 2. Електронен вод, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Сандерс предварително споразумение изменение 2. Моля електронен вод. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се приключваме и в този случай първото четене в парламента. И имаме резолюция за съвет, е, правото на парламента да предприема разследване, законодателно предложение за против, въздържали се, приема се и най-сетне резолюцията относно ендокринните нарушители, изменение 2. Моля, електронен вод. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 7. Оригинален текст в две части. Първа част електронен вод. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Електронен вод. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, също се приема. Уважаеми колеги, с това стигаме до последния вод. Благодаря на всички за активната подкрепа в пленарна зала и за снисходителното отношение към моите е, грешки. Ако съм засегнал някого, моля да, бъде да ми простите. Желая на всички весели великденски празници, успешна предизборна кампания на онези от вас, които е, ще се кандидатират е, и нека не забравяме, особено след случилото се пред декември в Страсбург, никой не бива да се съмнява, че е, противниците ни са, да, че аргументи са насочени срещу хората. Винаги темата ни е била политика и демокрация. Нека не забравяме това. И накрая изтегляйте картите си, когато приключим гласуване. Обявя края на гласуването. Сега гласуваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И... So, today it is... И така. Днес е, е особено трудно, защото много колеги искат да се е, разделят, да си кажат довиждане, да си пожелая всичко най-хубаво. Все пак, много ви моля да напуснете възможно най-бързо залата, за да можем да продължим с обяснението на вота.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 Госпожо Цимер, господин Шолц. Госпожо Гростет. Госпожа Шуица. Благодаря ви. Мога ли да помоля е, да се придвижвате по-бързо? Говоря за сектора на е НП и на социалистите и демократите. В двете пътеки има задръстване. И така, обяснение на вод. Започваме с доклада на колежката Мецела. Госпожа фон Венцер има думата. Флоренца има думата. Няма я. Доклада на колегата Айкхаут има думата. Колегата. Please. Молявам ви, тишина в залата herr scholz herr scholz сега давам думата на колегата Соснец. Гласувах. Благодаря, господин председател. Не разбирам логиката в този доклад, когато се казва, че има и ще има превозни средства с нулеви емисии. Винаги ще има емисии. Мисля, че това просто е капан, измама и тази нова директива се гласува без въобще да си давате сметка как ще се прилага това на практика. Някой, какво си мислите, че е, електрическите коли няма да е, емитират емисии и ще, ще опазим околната среда. Ми, нали, електроцентралите произвеждат емисии и при зареждането също. Така че Нека не забравяме, че за електрическите батерии се използват много токсични вещества, така че трябва да отхвърлиме тази директива. Благодаря, господин Сошнес. Следващият доклад за е енергийно ефективните а, превозни средства. Колегата Месиос има думата. Благодаря ви, господин председател. Когато аз път беше направено предложението, бях много недоволен от него. Колкото много често, както често се случва тук, в този парламент, се говореше за повече централизация, повече контрол и по-строго прилагане на правилата на централно равнище. В конкретния случай се поставяше огромен акцент върху електромобилите като средство за намаляване на емисиите. Но ако зелената економика ни е научила на нещо, то е, е че няма да се е, развият нови. Няма как да проявим как ще се развият новите технологии. И ние тук, като политици, да се опитваме да диктуваме развитието на технологията и индустрията е пълна глупост. Така че много се радвам, че след е, усилията на докладчика и докладчите в Сянка успяхме е, да предвидим доста по-гъвкави разпоредби по-малко се постави акцента само върху електромобилите. Даваме възможност за развитие на технологиите с пълно право. Благодаря ви. Благодаря. Чухме колегата Чип до подоклада Звиевка за използването на е, електронни средства. Колегата Мейтиос отново. Благодаря ви. Мисля, че това е много важно. Е, дори ключов, ключово, ключово значение за предприятията ако искат да работят чрез интернет и да имат трансгранични е, отношения и търговия в е, издателската сфера, откъдето идвам, се публикуват много електронни а, е, книги и други. Така че тази мерка ще позволи на предприятията да търгуват по-лесно с а, е, е, страни, които са далече, е, дистанционната търговия ще улесни обмена. Благодаря. Това бе по докладът Звиевка. Сега доклада Регнер за трансгранични е, сливания и обединения. Господин Метиус отново. Благодаря, господин председател. Отново искам да говоря за това колко е необходима международната търговия и как е, да я облегчим. С радост искам да кажа, че това послание ни облегчава, е, когато за първи път говорихме за тези мерки. Стана дума за ограничения за фирмите, е, които ще трябва да приложат много доказателства, за да сторят едно или друго много радвам се да кажа, че вече не е така. Това е сериозна стъпка на международната търговия в Европейския съюз и да международната търговия подпомага економиката, трудовия пазар, но и разбирателството между нациите. За това и оценявам положително. Благодаря колега Метю. Това беше по доклада Регнер. Две обяснения на ВОД на колегата за оклада Краснодемски. Европейския фонд отбрана започва с колегата Юрек. Господин председател, дами и господа, политическата власт и стойностната система на всяко общество се изразява в цифрите на бюджета. Ние направихме решителна крачка напред една европейска армия не, не, не трябва да бъде част от нашата работа. Повечето държави и членки са членки на НАТО. Всъщност ние създаваме една допъл... допълнителна политическа сула мисля, че до тук сме направили достатъчно и не смятам, че трябва да вървим по-напред в, в, в този смисъл. Госпожа... Много ви благодаря, господин председател. Аз гласувах решително против резолюцията, защото смятам, че Европейския съюз трябва да промени насоката си би следвало да се случи върху защитата на отделните хора, защитата на живота, а не да се вълнуваме от защитата на границите, както се настояват за пореден път в тази резолюция има опасност Европейския съюз напълно да се срине в Средиземно море всеки ден борим удавените, всеки ден хора рискуват живота си и именно на тези хора трябва да помогнем, да се борим срещу бедността, да подобрим европейската система. А вместо това се отделят средства за европейска отбрана за сметка на борбата срещу бедността, отново се основава на защита вместо на приема. Благодаря. Благодаря. Това бе по доклада Краснодемски. Сега доклада КАНК. Предоставена на информация за устойчиви инвестиции и рискове в устойчивостта. Колегата Майер има, госпожа колешката Колешката Майер има думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че съм последния британски евродепутат, изказващ се по този въпрос. Надявам се не последния за винаги. Надявам се, че ще помислим. Тук говорим за начини, които са в ущърп на много хора. А, като представител на лейбаристите, аз зная, че намерението е банките да влагат парите за постигна по-добро общество. Днес приехме решение за устойчиво финансиране. Това е от всеобщо дългосрочно дългосрочен интерес тук не става дума за подценяване на инвестициите. Нищо не игнорирам. Ние въвеждаме нови правила за големите банкови и застрахователни компании да инвестират парите, като създадат, създадат благоприятна среда за борба с корупцията. Ние създаваме справедливост не за малцина, а за мнозина. Благодаря, казва председателят. Това бе по доклада е, Танк. Сега е, е, за законодателното предложение, резолюцията от него, господин Постпишил, по преговорите с комисията и съвета. Имате думата. Аз съм подпържа това уснесение, защото оправдано ханебне. Аз гласувах за тази резолюция, защото наистина е срамно, че все още не разполагаме с насоки за приложение. Опитвахме се да постигнем тези права по време на целия мандат, но комисията и съвета не реагираха. Миналият миналата есен най-после имаше реакция, но тя беше негативна, отрицателна. Надявам се, че след, по време на следващия мандат този проблем ще бъде решен и тъй като парламента трябва да има право на разследване и това трябва да бъде доведено до край. Благодаря. Благодаря. Имаме още две изказвания по о, всеобхватната рамка относно ендокринните нарушители. Започваме с изказване на колегата Фария. Благодаря, господин председател от тук Ендокринните нарушители са токсични, това е доказано от над 20 години. Такива вещества присъстват навсякъде, те нанасят сериозни увреждания на човешкото тяло. До сега имаше спорадични оценки, но не и всеобхватна рамка за оценка на това доколко опасни са тези вещества. Колкото повече сме в допир с тези вещества, толкова по-опасно, а те присъстват в много продукти за, чистота и хигиена те могат да е, нарушат нашата едокринна система и следва да бъдат е, забранени. Все още знаем твърде малко за механизма им на въздействие, но аз ще кажа още веднъж за мен въпросите на здравеопазването бяха особено важни през този наш мандат. Председателят благодаря. Сега колегата Соснерц. Можна streścić так, że в тази резолюция казва, че всъщност не, не знаеме как действат тези вещества, но същевременно пък искаме да ги регулираме. Това само означава, че нищо не сме научили по време на този мандат. Както и парламента не си извади полуки от Брексита, продължава да действа арогантно. То това е наистина едно тежка, теж, тежък развод. А, левицата, която властва из Европа, губи все повече и повече своето влияние. И нека не забравяме, че нашият а, че, е, че в е, Европейският парламент трябва да бъде разрушен, защото само се увеличават диктатурите С това при... Благодаря. Това е последното изказване за ендокрините нарушители и едно последно изключение по доклада Мецола за граничната и брегова охрана в Европейския съюз. Допускам го по изключение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за проявената благосклонност. Гласувах против доклада на госпожа Мецова, защото смятам, че Европейския съюз трябва да спасява, а не да продължава да гони хората трябва да споменем и с Либия, страна, в която се води война и се извършват изтезания. Моята страна, Италия, трябва да сложи край на преследванията срещу НПО. Правителството се готви да приеме специфична разпоредби срещу корабите, които извършват спасителни операции в Средиземно море. Горда съм и се радвам, че Прекарах няколко дни на борда на кораба на Open Arms, едно НПО, което спасява човешки животи. Благодаря също така на всички за изминалите пет години тук в парламента. Много научих, надявам се, че изпълних дълга си и че представлявах всички онези, които мечтаят за една Европа, Европа, на която всички желаем всичко най-добро. Благодаря, уважаема колежка Форенца. Това бяха изказваните. Протоколът е на разположение. Не виждам възражение. Той се приема, ако няма възражение. Обявявам приятите резолюции. Ще бъдат предадени по каналния ред, тъй като това е последното ни заседание. Предлагам по точка 290 от дневния ред да го, от правилника да го приемем. благодаря. благодарих вече на колегите, благодаря на техническия екип за работата през тази седмица. Желая ви на добър час към дома и е, с пресни сили. Довиждане в новия парламент. С това закривам заседанието и прекратявам сесията на Европейския парламент.